Okay, dear colleagues, we have a long session. Уважаеми колеги, предстои ни много работа днес след обед, затова нека да започнем. Имаме посещение на датския министр, който отговаря за стопанската дейност и растежа, господин Олесон. Но преди това позволете ми да повторя отново, за да е ясно какъв ни е дневния ред. Тази сутрин се договорихме да направим промяна в дневния ред. След а, господин Сон ще има представене на доклада на Маринеско и после на Тошеновски. Сега ще мина на датски. Радвам се да ви приветствам с добре дошъл, господин министър. Вие отговаряте за стопанската дейност и растежа в Дания. Индустрията е изключително важна сфера на дейност за генериране на растеж. За това очакваме с нетърпение да чуем какво можете да ни кажете за резултатите от датското председателство до сега. Имате думата. Благодаря ви много. Благодаря ви за любезното посрещане. За мен е удоволствие, че съм отново тук в комисията ИТРЕ. Разбира се, има голяма разлика между идването тук в началото на председателството, когато само се очертават а, а, идеите, и сега в края на председателството, когато се прави равносметка на постигнатото. Ние имахме отлично, конструктивно сътрудничество с вашата парламентарна комисия, най-вече с председателя и по време на цялото ни председателство. И това беше изключително важно. И то определи резултатите, които сме постигнали до сега. Дания пое ротационното председателство в средата на кризата. Разбира се, тази криза е нещо, на което се обръща много внимание все още. Ние искаме да се постигнат резултати, да се укрепи Европейския съюз, да се докаже нуждата от доброто сътрудничество. За първ път съм тук, за да говоря за растежа за финансовите консултации като два стълба за преодоляване на кризата. Като председателство ние работихме в двете области като председател на съвета по конкурентоспособност. Аз съм се фокусирал върху далеко съобщенията и цифровата програма за малките и средни предприятия и за акта за единия пазар. В сферата на цифровият цифровата сферата на цифровите технологии искам да наблегна на вторият роуминг регламент. Искам да благодаря за конструктивното съдействие на докладчиците по тази тема, тъй като това е голямо постижение в полза на европейските данекоплаци, като се гарантират достъпни цени на роуминг услугите, както на данни, така и на гласови съобщения. Освен тези аспекти, ние включихме и някои други елементи, целящи да се подобри конкурентоспособността и да се сведе цената на роуминга до тази, която се плаща на национално ниво. На 22 май парламентът разгледа въпроса за достъпа на МСП до капитал. От името на председателството искам да дам пълната си подкрепа за това. МСП са изключително важни за економическия растеж. Председателството се фокусира върху създаване на единен пазар и за рисков капитал – и това е област, в която постигнахме напредък. Е, познавате програмата Козме. Тя беше обсъдена на един от последните съвети. Ние създаваме рамката, която да доведе до генериране на растеж и заетост в Европа, като се гарантира и по-добър достъп до финансиране. Европа трябва да създаде най-добрите възможни условия на, за МСП, за да могат те да се разрастват. Аз се надявам и очаквам, че Европейският парламент ще бъде активен участник при разглеждането на това предложение в полза на МСП. Също важно е регламентите да бъдат интелигентни и да водят до растеж. През февруари датското председателство успя да прокара заключение на съвета за интелигентното регламентиране в Европейския съюз. Европейската комисия също изготви насоки като се вземат предвид крайните потребители и се цели отново постигането на растеж. Читам, че мнозина от вас в тази парламентарна комисия проявяват интерес към тези въпроси. Ние се насочихме също и към сферата на далеко съобщенията в инструмента за свързване на Европа, Connecting Europe на съвета по конкурентоспособност е, ние обсъдихме също и въпроса е, за дигиталния пазар да се подобри предлагането на стоки и услуги по интернет, също да могат да се издават е, електронни фактури В тази връзка се разглежда и въпроса за достъпа до данни, така фирмите ще имат достъп до дигитални услуги. Ние работихме по промяна на директивата за PSI, както за големи, така и за малки. Рамката трябва да е ефикасна, трябва да бъде прозрачна, не трябва да води до дискриминация, трябва да създава равнопоставеност в цяла Европа. Имаше поредица от срещи на работни групи в съвета. Държавите членки приветстваха тези предложения, въпреки че остават някои нерешени предизвикателства. Ние се опитвахме да постигнем максималното по време на председателството ни. През юни беше прият в съвета доклад за постигнатия напредък. Що се отнася до инструмента Connecting Europe, това е също част от акта за единия пазар. Ние подчертахме областите, в които са необходими дългосрочни инвестиции, за да се възстанови растежа в Европа. Що се отнася до далеко съобщенията по инструмента Connecting Europe, остават някои нерешени въпроси и е необходимо те да бъдат обсъдени допълнително в съвета. Беше изготвен доклад за напредъка и това е добра основа за продължаване на работата ни. В работната група ние конструктивно разглеждаме въпроса как да ангажираме държавите, членки, как да използваме по-добре синергията между Connecting Europe и структурните фондове. Connecting Europe е сложно предложение, много добро. Целта е да стимулира растежа в Европа след заседанията на съвета мога да констатирам, че има подкрепа за консолидиране инвестиции в широколентовите технологии в цяла Европа. Искам да ви благодаря за сътрудничеството ви, за вашата ангажираност, особено по време на нашето председателство и по въпросите, свързани с роуминга заедно. Ние искаме да бъде възстановен растежът в Европа, тъй като това е изключително важно за нас, за да бъде преодоляна кризата. С това искам да благодаря на всички ви и очаквам да чуя вашите въпроси и коментари. Благодаря ви, господин министър. Разполагаме с 15-18 минути за въпроси и отговори. Както казах в самото начало, Имаме доста наситена програма, за това ще се придържаме стрикно към графика. Господа, госпожа Карвайо е първият оратор. Благодаря ви много, господин министр. Благодаря за работата, която извършихте по време на вашето председателство от роуминга до много други много полезни области които са важни за Европа. Искам да поставя въпрос за бъдещето. Вие в заключение казахте, че трябва да възстановим растежа в Европа. Един от проблемите в Европа, особено в някои държави членки, се отнася до достъпа до финансиране, особено за малките и средни предприятия. Ние имаме сериозен проблем в Португалия с достъпа до финансиране. Дори когато имаме инструмента за споделяне на риска, има междинни институции, посреднически институции между Европейската инвестиционна банка и малките и средни предприятия. Това са местни банки, дори с гаранциите от Европейската инвестиционна банка не може да се инжектира ликвидност в обществото, в малките и средни предприятия. Какъв съвет бихте ни дали как да бъдат формирани бъдещите инструменти за МСП, за да се разреши проблема, свързан с финансирането? Благодаря, госпожо Карвалю. От групата на социалисти и демократите не е поискал думата. За това давам думата на господин Кройцман. Благодаря, господин председателю. Аз съм докладчик по доклада свързан с интелектуалните права. Проведохме разговори с председателството, но не получихме отговори на нашите въпроси, но а, през юлската сесия се надяваме договорът, извинете, доклада да бъде прият. Сега чувам от председателството, че все пак нещата са се раздвижили и може съвместно да стигнем до желания резултат. Това е много важно за малките и средни предприятия, за притежателите на авторски права. Това е много важно а, за всички нас и в частност за мен като докладчик. Господин Соса Вагнер. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy rápidamente. Благодаря, господин председателю. Имам един кратък въпрос към министъра. Неговото изказване беше много подробно, много важно. Той подчерта и каква е правната, правната основа за изпълнението на мерките. Искам да знам какъв подход се избира, когато се говори за технологичната неутралност, за неутралността в мрежата. Какъв подход се избира тогава? А каква е практиката? господин Ван Ромпой се обръща към обществеността, към медиите, чрез Twitter, но това е една американска организация. Той не използва инструментите, които той би могъл да използва в рамките на Европейския съюз. Значи той е, а, показва предпочитание към американска организация. Това е един вид предпочитание към друга мрежа. А, вие бяхте 6 месеца. А, председатели на Европейски съвет, Какво е вашето мнение? Благодаря. Не знам дали... Не, няма някой, който иска да вземе дума. Тогава давам думата директно на господин министъра. Благодаря. Благодаря за коментарите, които направихте. Датското председателство и всички европейски държави членки са си поставили един приоритет, а именно малки и средни предприятия да разполагат със съответното финансиране. Това е един процес, който се развива на различни етапи. Освен това, тук стои въпросът дали може да се реши проблема с кризата в Европейския съюз – Важно е да се отбележи напредък в преговорите, свързани с рисковия капитал. През последните седмици се водят преговори с Европейския парламент. Провежда се един много конструктивен диалог. Това е добре и се надявам, че края на месеца ще постигнем добри резултати. Следващата седмица също ще работим по въпроса. И в крайна сметка да се надяваме, че накрая ще, накрая ще стигнем до заветната цел. Следващ въпрос който беше зададен и засегна един от приоритетите на датското председателство, приоритет свързан с растежа. Говор... Бяха споменати интелектуалните права. В тази връзка трябва да спомена и патентите. Става въпрос за подаването на заявления за издаване на патенти и за прилагането на правата, свързани с тях. В тази насока трябва да се намери компромис. Все още очакваме да се намери решение до края на юли. Най- късно до следващата среща на върха. Е, тази тема я взимаме много при сърце, така че ще работим по нея. Сега, по отношение на неутралността на мрежата. Искаме интернет е, да е свободно достъпен, е, от друга страна трябва да се спазват правата на потребителите. Оценявам инициативата на парламента в тази връзка. Беше проведено и публикувано проучване, свързано с неутралността на мрежата и беше установено, че има ограничения по отношение на достъпа на потребителите до определени съдържания в интернет. Значи все още съществуват ограничения в Европейския съюз, но а, това е за една част от а, потребителите, за други потребители пък няма никакви ограничения. А, трябва да се даде възможност за достъп, свободен достъп до интернет а, на всички и в тази връзка одобряваме предложението на комисията. Благодаря. Е, сега господин Маринеско, да се надяваме, че той ще дойде. И сега, може би аз ще вмъкна тук един въпрос, свързан с акта и дискусията около този договор. Вие не сте се занимавали с е, това досие, с тази тема, но знаете, че тук става въпрос за международно споразумение споразумение, свързано с защитата на интелектуални, интелектуални права, патенти и така нататък. Парламента няма да приеме това споразумение. Трябва да се изготви ново международно споразумение. Не искам министъра да навлиза в подробности, но Бих искала да знам дали а, европейските министри а, в областта на економиката са разговаряли по този въпрос, дали в рамките на председателството са провеждали такива дискусии, а, защото текста в сегашния му вид не е приемли за Европейския парламент и ще бъде отхвърлен. А, и така, аз Самият също мислех дали да засегна тази а, тема. Мога да си представя, че Йенс Роде заема такава позиция. неговата политическа група също, също с удоволствие би повела а, битката. Тук нещата имат и а, нещо общо с а, Косме. След края на председателството ви ще продължите да се занимавате с тази тема. Два, 2,5 милиарда евро са предвидени за финансирането на предприятия, за достъпа им до пазара, до финансови средства и така нататък. Това е една много малка сума в сравнение с други бюджети, които са били приемани. Средствата са разделени между Косме и Хоризонт и ние седим и разполагаме с 2,5 е, милиарда евро за малките и средни предприятия, които са гръбнака на европейската економика. Какво е, ще кажете за тази сума? Според вас достатъчно или не? Какво ще кажете? Благодаря. Мога да кажа, че а, Това е нещо, което не е, е одобрен политическите групи. Сега за акта. Това не е една тема, с която аз съм се занимавал а, отблизо, но комисията се занимава с а, аспектите, свързани с а, разпоредбите от а, гражданското право. Това не е от а, моята област. Сега, по отношение на Косме. Господин Бенсен сме на едно мнение, че за да има растеж в Европа, е важно малките и средни предприятия да имат достъп до капитал. Ето защо Косме трябва да бъде изпълнен по съответния начин, да се дадат възможност за, на малки средни предприятия да а, имат достъп до, да изнасят за, за, дру, за външни пазари, да имат достъп до външни пазари. Относно преговорите за бюджет 2014-2020, там нещата все още не са ем, решени. Благодаря. Нямам други. Е, оратори, които искат да вземат думата. Благодаря за вашите разяснения. Благодаря ви, господин министре. Благодаря, че днес бяхте тук сред нас. Благодаря и аз. Благодаря за сътрудничеството. Okay. Things changes. Нещата се променят бързо. Господин Маринеско все още не е дошъл. Както вече ви казах, ние ще разменим точките от дневния ред. И сега отново ще го направим, защото господин Тошеновски е тук. За това се връщаме към първоначалния ни план – в съответствие с дневния ред, така както го получихте тази сутрин. Господин Тушановски, заповядайте, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Колегове, так как се засе врациме. Уважаеми колеги, тъй като се връщаме към първоначалния дневен ред, ще ви представя целият доклад. Вие сте го получили. Ще направя няколко коментара по доклада, който се отнася до основните насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и промяна на съответното решение. Искам да благодаря най-напред на докладчиците в Сянка за техния принос, за техните бележки, за огромната помощ, която ми оказаха. Както е обичайно в нашата комисия, техния принос ми помогна много. Ще направя нуждото, за да може окончателният доклад да отразява всички идеи и предложения, които постъпиха. Целта е да се определят основните насоки за междусистемните връзки, за да се преодолеят пречките пред единния цифров пазар и пречките пред инвестициите в частния сектор, в сфери, които в момента са обхванати от бързоскоростните мрежи. Тези мрежи съвсем не са свързани една с друга. Затова аз считам, че връзките в големите градове не са проблем, но нещата са много по-сложни в а, регионите, с, а, а, които са слабо населени. Ние имаме такива региони във всички наши страни. Извършва се промяна в предложението на комисията, така че да се допринесе в максимална степен нещо ново, Говори се за инвестиции в широколентовите мрежи и особено в регионите, с, които са слабо населени и където няма достатъчно частни инвестиции. Същевременно трябва да се внимава аз съм разговарял само с комисари Крус, Трябва да направим така, че да не се допусне изкривяване на конкуренцията в съответните региони. Целите, които са поставени в стратегията за цифровия пазар, увеличаване на скоростта на интернет връзките и на обхвата, ще допринесе до подобряване на конкурентоспособността на Европа, като се отговори на търсенето по места за достъп до високоскоростен интернет. На следващо място за неутралитета на мрежите. Ние не можем да дефинираме точно кои технологии ще имат превес, тъй като те много бързо се развиват и за това не би било добре предварително да фиксираме техническите аспекти. Четвъртият приоритет се отнася до помощи по програми, които трябва да се обвържат с общностните програми, да не се допусне същевременно дублиране и прекомерна административна тежест. Целта ни е бързо да се приложи на практика регламента, като се разрешат проблемите, които са ни добре познати, свързани с административните процедури, които са прекалено сложни и обременителни. Друг приоритет е свързан с това да не се засяга правната сигурност. Желанието ни тук е най-бързо възможно да се възползваме от наличните възможности. До 4 юли трябва да бъдат представени предложения за изменения. Утре ще се проведе семинар, както беше обявено от председателството на нашата парламентарна комисия. Отново искам да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхното съдействие тъй като този доклад е действително сложен, както от техническа, така и от финансова гледна точка. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря, Благодаря ви, господин Тушановски. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Заповядайте. Имате думата. Много ви благодаря. Господин председател, господин Хокмарк всеки момент ще пристигне и докато той не е тук, бих искала да се изкажа сега вместо него. Първо, той ме помоли да предам благодарности на господин Тошеновски за доброто предложение, което е много балансирано и се отнася до далеко съобщенията и искам да кажа кои са важните аспекти за мен. Първо, нашият колега Хокмарк смята, че трябва да се доразвие предложението и той е много ентусиазиран, когато става дума за това да не се ограничават и целият цифров дневен ред следва да се разглежда като минимум, а не като предел на това, което искаме да постигнем. Тоест, очевидно ще има повече търсене, което ще надхвърля това, което в момента е постигнато в сферата на широколентови интернет. И ще трябва да имаме възможност да разширяваме мрежите, дори в онези региони и територии, които вече са обхванати от широколентовия интернет, да не говорим за онези, в които те първа има да се развива широколентови интернет и достъпа до него. И също технологиите се развиват много бързо. Мобилната телефония ще нараства в геометрична прогресия през следващите години. Различни изследвания доказват, че това ще се случи. Затова е от жизнено важно значение да имаме тази двойна цел, що се отнася до обхвата и до това, което бих нарекал интензивност. Също така, важно е да се осигури взаимодействие между далекосъобщителните мрежи и интелигентните мрежи електроенергийните мрежи. Енергетиката и далеко съобщенията трябва да са обвързани. И това трябва да се случва постепенно, така че да се гарантират високи нива на взаимодействие между двете. Мислим за проблеми и трябва да намерим инвестиции за това е изключително важно да не допускаме двоен обхват. Важно е далеко съобщенията и интелигентните мрежи, включително интелигентните електроенергийни мрежи, трябва изцяло да се възползват от съществуващия капацитет. Освен това, по точка 6 от член 5 на предложението на комисията се говори за правомощията Става дума за правомощия за надзор върху изпълнението на проекти и може да бъдат отхвърлени или прекратени проекти, които не постигат поставените цели. Мисля, че би било добре, ако парламентът би могъл да проследява какво се случва, за да се гарантира това, че Европейската комисия е прозрачна в своите решения, че ние знаем за решението на комисията. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, най-напред искам да направя няколко бележки и да поставя някои въпроси по целия доклад. Имам въпрос както към докладчика, така и към комисията. Искам да благодаря на господин Тушеновски за това, че ни включи като докладчици в сянка в процеса на изготвяне на доклада. Това беше интересно. Този доклад се вписва в дебата за възстановяване на растежа. И, той представлява интерес, както установих от контактите ми с експерти. Но аз оставам длителна по въпроса за качеството. Считам, че трябва да бъдем внимателни тъй като механизма за междусистемните връзки може да може да използва всички възможности, които се предоставят. Говори се по-скоро за услугите, по-малко за инфраструктурата. Операторите обикновено трябва да се справят сами с това. Важно е също да се развиват нови услуги. Това изисква развитие на технологиите. Понякога потребителите действат по-бавно, отколкото се искаме, но трябва да се работи за плавното разпространение на mais et en même temps voir comment euh, le CEF doit être un, euh, provoquer un effet d'entraînement. Да. Технологиите свързани с влакната, фибърните технологии. Не зная дали този подход да се действа на базата на постъпване на заявките в реда, в който са постъпили, е най-добрият начин и дали това отговаря най-добре на големите приоритети в цифровата сфера. След като се определи рамката, парламента трябва да бъде приобщен към този въпрос допълнително. Нашият е, докладчик настоява да се избегне дублирането на финансирането с е, други фондове, например като Кохезионния фонд. Подходът на комисията Кохезионния фонд да се използва първоначално и евентуално е, допълнително да се използва други фондове но докладчикът предлага повече гъвкавост и аз го подкрепям. Относно кометологията, необходим е координиран подход по делегираните актове, да се види какви ще бъдат възможностите за маневриране от комисията, ако трябва да се променят тези основни насоки в кратки срокове. Искам да поставя въпрос към докладчика. Вие поставяте под въпроса разпределенето на средствата, въпреки че има някои а, квартали, които не са привлекателни за инвестиции. Как може да се реши този проблем? Струва ми се, че нещата биха могли да се подобрят след като има структурни фондове за тези квартали, за проекти, свързани с економическата интеграция и подобряване на състоянието на тези региони. Съжалявам, че не можах да присъствам, няма да мога да присъствам изцяло на дебата. Искам да поставя въпрос към Европейската комисия да се създаде група от експерти от националните а, органи. Как обаче ще се определи а, създаването на нова инстанция, кой ще ги подбира, дали има подобни предложения за останалите сектори, как ще се подбират проектите, кой ще покрива разходите, какви ще бъдат критериите. Тук също трябва да се проведе дебат по тези въпроси. Има също неясност в философията. Дали трябва да се набляга на жизнеспособността или на достатъчната рентабилност, за да се привлекат частните инвеститори. Необходимо е да се реализират жизнено способни проекти, но те може да не са достатъчно рентабилни. Това са все въпроси, по които се нуждаем от повече яснота и от прецизиране, защото трябва да можем да отговорим на всички, които ни задават въпроси. Благодаря, госпожо Траутман. Господин Кройцман има думата. Благодаря, господин председателю. Както и по време на първата ни дискусия, тук искам да подчертая, че е важно да бъдат отпускани средства за изграждане на широколентова инфраструктура. Преди всичко е важно това да се случи в селските райони в тези райони е, няма възможност за ползване на широколентови услуги. Говоря специално и за Германия. И в тези е, региони е, няма възможност да се постигне такъв висок економически разеж, както в основната част от страната, нито пък е възможно да предоставят определени услуги. Значи хората, които живеят в тези региони, те зависят от изграждането на тази инфраструктура. Говорим за електронни обществени поръчки. Значи по електронен път да може да се кандидат, кандидатства за участие в обществени поръчки. Важно е в тази връзка в селските райони да бъдат изградени широко широколентови инфраструктури и хората да се възползват от бърз достъп до интернет. Естествено, не искаме да се дублират и дейностите, финансирани от Кохезионния и структурния фонд. На следващо а, място и има и градски региони, които могат да бъдат засегнати от липсата на тази широколентова инфраструктура. Има по-малки и средно големи градове, които поради демографските си особености в тях няма достатъчно хора, няма достатъчно изградена широколентова инфраструктура и те също могат да бъдат е, изключени от е, възможността за достъп е, до интернет. Относно таксите, разбира се, таксите служат за увеличаване на конкурентоспособността. Не трябва такси да се смесват с другите стимули които са определени от Европейския съюз. Технологичната неутралност е много важна, тъй като пазарът трябва да реши кое решение е най-правилно. Не трябва да има ам, изкривяване на ам, конкуренцията чрез ам, помощите, които се отпускат от Европейския съюз. Като цяло съм за това да се да даде възможност на финансовите инструменти да не се използват толкова много финансови помощи. Ако съвета реши да съкръщава бюджета, по-добре сред средствата да се използват за постигане ефекта на лоса, не толкова за финансови инструменти. Но всичко да трябва да бъде съгласувано с съответните колеги, които са отговорни е, за изготвяне на бюджета. Благодаря ви, благодаря на докладците в Сянка. Анастота. Благодаря ви, господин председател. И аз Бих искала да благодаря на докладчика за извършената от него работа. workshop Много бих се радвала семинарът утре да бъде полезен, нещо в което аз съм убедена. Той ще ни помогне да продължим работата по това досие. Разбира се, много е важно да гарантираме взаимодействие между различните инфраструктури и много се радвам, че докладчиците в започнаха работа от самото начало. Както всички знае, следва много разумно да разходваме парите на данокоплатеца, т.е. публичните средства. Обаче не съм много оптимистична, що се отнася до неутралност на технологиите. Ние знаем, че инвестициите, например, в безжичните технологии – са нещо, с което частните фирми се справят много добре. Дори и в не особено гъсто населените райони. Така че има инвестиции в жични технологии от частния сектор. За това бих предпочела публичните средства да се насочат към технологията с оптично влакно, защото това са най- напредналите за момента технологии. Това, което е скъпоструващо, е, че трябва да се копаят канавки, за да бъдат положени тези кабели. Е, и затова е много важно да се обвърже, например, тази дейност с строителството или ремонта на пътищата. По този начин ще, намалят, ще бъдат намалени разходите в публичния сектор. Мисля, че можем да помислим за това. Смятам, че трябва наистина да мислим за градските райони, например, за далеко съобщителните мрежи там – в градските терени ще бъде много лесно да бъдат положени оптични влакна и кабели с оптични влакна. Обаче е много трудно да се осигури тъй наречената последна миля, а именно доставките до домакинствата. Докладчикът много правилно подчертава това в проекто доклада. И също така много правилно извежда на преден план отворения достъп. Ние много често използваме този термин, когато става дума за резултатите от научно-изследователската дейност и днес много пъти говорихме за това, например, когато обсъждахме Хоризонт 2020. Когато говорим за мрежови технологии, обикновено говорим за роуминг или обмяна между потребители или взаимодействие на инфраструктурите, които се управляват от различни оператори. Затова се, си задавам въпроса защо докладчик избра точно този термин. Според мен това е малко наивно, ако мога така да се изразя. Благодаря ви. Благодаря, господин Хокмарк. Благодаря. Може би това ще прозвучи като шведски заговор, но аз съм, съмнявам се, беше коментар от председателя. Но съм съгласен с повечето от нещата, които бях казани. Благодаря на докладчика за доклада, защото този доклад полага много здрава основа за по-нататъчната ни работа и се спира на най-важните въпроси. И преди да продължа, искам да помоля за извинение, защото тук що разбрах, че се е променила последователността на точките в дневния ред. Съгласен съм с това, което каза господин Тошеновски. Разходване на публични средства, инвестиции. А връзката между тях може да бъде такава, че прекомерно много публични инвестиции може да обезкуражи частните инвестиции. И тук се говореше за това връзка с бежичните технологии. Технологията се използва на оптично влакно. Аз мисля, че трябва да използваме публични средства, просто ако няма други инвестиции. Само тогава можем да използваме средства от бюджета. Също така важно е да помислим за структурата на пазара, което много често пречи на частните инвестиции. Защото много често, когато разглеждаме различията между държавите членки в гъстонаселените райони, виждаме изоставане в някои страни, докато в други страни селските райони са много напреднали. Така че не става дума само за това доколко нещо носи печалба или не, а доколко е подходяща структурата на пазара. Освен това искам да се глася с това, че трябва да се инвестира в инфраструктура, която да позволява по-нататъчно развитие в бъдеще, която да е технологично неутрална и тогава трябва вече да подбираме какво точно ще финансираме, кой ще спечели, тъй да се каже, конкурса за нашите инвестиции. Що се отнася до развитието на широколентови интернет, то винаги виждаме, че и правителствата и обикновените граждани се изненадват от технологичните промени, които настъпват, дори и фирмите се изненадват от тях. Тоест това е неотменна част на този вид технологии. Те винаги ни изненадват. Хората казват, че не може да мислим само за търсенето, когато в дума за свръхскоростта на интернет. Ние трябва просто да приемем, че скоростта винаги ще нараства и съответно ще нараства търсенето на все по-високоскоростни технологии. Може би ще ви струва прекалено теоретично това, което ще кажа, но бъдещето принадлежи на тези, които ще приложат най-висока скорост и най-голям капацитет. Ние знаем как нарастват мобилния трафик, трафика на данни по мобилната телефония и интернет, през 2017 година се очаква, че нарастването ще бъде десетократно в сравнение с сега. И мобилните връзки в света, смартфоните, интелигентни телефони, ще се ползват от 5 милиарда хора през 2017 година. Но това е само една част това е само върха на айсберга. Защото всичко това разчита на стабилен широколентов интернет. Затова смятам, че трябва да подкрепяме разгръщането и разработването на широколентов интернет, фиксиран или бежичен. Също така бих искал да включим вертикалното измерение. Смятам, че трябва също така да подпомагаме инвестициите в разгръщането на високоскоростен широколентов интернет, който е толкова бърз, че за момента не предизвиква търговски интерес, но ние сме сигурни, че след 5-10 години той ще бъде много търсен. И въпреки цифровия дневен ред, все още продължаваме да сме заложници на 100 мегабайта за 50% от домакинства през 2020 година и 30 мегабайта за 100% домакинства. Смятам, че тези цели са абсолютно устарели. Днес може би те звучат привлекателно и аз бих искал да обсъдя това с докладчика. Може би това е добра цел за 2015 година, но не и за 2020. Защото иначе какво означава? Че целта ни е да бъде на трето или на четвърто място. Аз не искам Европа да бъде посредствена, не искам да сме средностатистическа стойност, а за да не стане това, трябва да сме по-амбициозни. Само помислете, че не трябва да мислим за мегабайти, а трябва да мислим за гигабайти. А ние говорим за 50% от домакинствата обхванати от мегабайти, от определен брой мегабайти, а не гигабайти. И в... Има малки селища, в които капацитета се измерва с гигабайти. гигабайти. Нека да помислим за столиците, за университетските градчета. Няма да споменавам цифри, за да не провокирам докладчика, защото не помислим за 5 или поне 3 гигабайта. Ние смятаме, че това е прекалено амбициозно сега, но ако преди 10 години говорихме за това каква ще бъде скоростта днес, също много хора ще смятат, че това е прекалено амбициозно. Ще приключа, защото наистина мисля, че говорих прекалено дълго. Председателя, благодаря ви, господин Хокман. Госпожа Ниблер. Благодаря ти, гънер. Речта ти беше много хубава. Мога да подкрепя изцяло това, което каза и най-вече, че трябва да говорим поне за 1, гигаб... за 1 гигабайт, а не за 30 или 100 мегабайта. Трябва да се променеш в подхода да се позва на казва господин Хъкмарк и да кажа, че искам да благодаря на нашия докладчик господин Тозановски, който изготвя един прекрасен доклад. Господин Тозановски, всичко, което е включено в доклада, ви мога да го подкрепя. Съжалявам, че дойдох по-късно, тъй като трябваше днес да придружавам една делегация в парламента. Вашия доклад наистина ме впечатли. Имам два въпроса и един коментар. искаме на тема да обсъдя с вас. Първо ме интересува, господин Тозановски, дали имате поглед върху това, кои държави членки са включени в програмата за отпускане на финансиране за изграждане на широколентова инфраструктура. Това ме интересува. От структурните фондове каква част вече е разходвана? А, а, за изграждане на интер... Е, широколентова инфраструктура за бърз достъп до интернет. Основната тема, която обсъждаме тук е възможно най-бързо да се изгради тази инфраструктура и от друга страна това трябва да бъде подплатено съответните средства. Имам въпрос към докладчика, който, въпрос, който е свързан с изменение 29 -то. в големите градове а, където вече е изградена такава инфраструктура, широколентова, но ако отделно трябва да бъдат положени оптични влакна, дали разпоредбите не могат а, да бъдат а, опростени, да не са толкова строги. На пръв поглед идеята на комисията е разумна и би ме интересувала защо трябва да се зачеркне предложението. Нещо, което искам да спомена, тема, която се обсъжда в Бавария правилата за отпускане на средствата. Има по-малко проблеми, но пък има общини в селските райони. Биха искали да се възползват от средствата за изграждане на широколентова инфраструктура, но има проблеми с обществените поръчки. Да речем, общината иска да изпълни проект, свързан с полагане на оптични влакна. Това е една а, технология, която не може да бъде включена специално в обществена а, поръчка. За да има тех, технологична неутралност, трябва да се търси друго решение. Трябва да обсъдим този а, въпрос не знам дали такъв проблем съществува в други държави членки. Технологичната неутралност е нещо хубаво, но ако един регион каза, че е, има нужда от оптични влакна, пък друга община иска е, да, да се възползва от средствата, защо да не е възможно. Става въпрос тук за високи технологии. В тази връзка ще внеса изменения. Госпож... Благодаря госпожо Ниблер, благодаря на всички, че бяхте толкова дисциплинирани и се придържах към времето ви за изказване. Давам думата на комисията и се надявам, че тя ще спази също така времето, което е предоставено на нея, както направиха всичките оратори до сега. Да, ще се постарая. И аз бих искала да благодаря на господин Тосеновски за прекрасния доклад. Бихме искали да отговорим на основните въпроси, поставени от него и от другите депутати, изказали се днес. Ясно е, че комисията няма намерение да повтаря това, което прави или се стреми да направи частния сектор. Ние искаме да увеличим инвестициите. На това е посъветен фонда Свързвайки Европа. И ние ще внимаваме много за това, че документите за изпълнение ще го кажат много ясно. Искам да ви дам пример. Ние обмисляме два инструмента. По дефиниция, дейността и подкрепът от страна на общността под формата на безвъзмезно финансиране ще преминава през проверка, тъй като финансирането от общността по дефиниция не е държавна помощ, но ние ще подхождаме при проверката по такъв начин към тази помощ, все едно, че това е държавна помощ за да има необходимото отношение, необходимия режим за частните инвестиции на място. Голямо мнозинство от потенциалните партньори, които обмисляме за изпълнението в тази сфера и в другите две сфери, в своите устави ще трябва изрично да декларират, че няма да имат намерение да изместват частния сектор. Тоест, по този начин ние ще може да имаме доверие към тези институции, че те наистина работят надлежно. Комисията смята, че това е един аспект, който наистина сме осигурили в много добра степен. В момента се водят преговори по финансови регламент и там се казва много ясно, че оценката на въздействие преди създават на всеки финансов инструмент трябва изрично да разпише всичко, което е свързано с този аспект. Що се отнася до неутралността на технологиите, тук имаме известни различия. Комисарят много ясно заяви, че не Европейската комисия е онази, която ще определя кои технологии ще се използват. Но тук чухме много правилни мнения, а именно, че не може технологичната неутралност да бъде 100% отразена при реализирането. В крайна сметка, частния инвеститор или обществената организация, която вземе решение за инвестиции, ще избере каква точно технология ще се използва и в каква технология ще инвестира. И трябва да уважаваме правото на тези хора да взимат собствени решения. Така че технологичната неутралност, която залагаме на нивото на подкрепа страна на общността, няма да бъде нещо, което ще бъде 100% изискуемо. Ще оставим на частните инвеститори, ще им позволи на частните инвеститори да защитят своя избор, своето решение пред акционерите на съответната фирма. Също беше и за публичния сектор. Тук много се говореше за взаимодействията и взаимовръзката. Разбира се, важно е да се осигури между трите сектора да има така взаимовръзка и взаимодействие. Изцяло сме съгласни, че не трябва да има дублиране, а че трябва да има взаимно допълване. Започваме от най-лесната част. Има естествена взаимовръзка с сектора на транспорта и енергетиката – и вече виждаме, че се зараждат проекти, които показват колко ефективно е подобно взаимодействие. Виждаме как се полагат кабели успоредно на пътищата, които се изграждат в Европа. Видяхме как електроенергийните дружества участват в развитието на широко лентови интернет. Ние насърчаваме такова взаимодействие и регламента ще предлага допълнително възнаграждение за тези проекти, които работят в полза и на двата сектора. Що се отнася до рамката, отнасяща се до политиката за сближаване, вече бяха зададени въпроси. Да, ще бъдат зададени средства за широколентов интерес 2,4 милиарда евро. Investment in telecommunications. Obvi- и Що се отнася до далеко съобщения, то повечето страни предпочитат да направят качествен скок, що се отнася до технологичното развитие. Ние се надяваме, че това ще продължи и ще стане една тенденция, но това не е достатъчно. Смятаме, че фонда, свързвайки Европа и особено аспекта му за подпомагане на проекти чрез двата регламента може много добре да допълва и кохизионните фондове. State... Сега за насоките свързани с държавната помощ в момента, те се преразглеждат. Разбира се, ние отчитаме това, че светът се промени и съответно и нашите правила трябва да се променят. За съжаление не мога подробно да предоставя информация по този въпрос, тъй като те първа още има да се финализира тази работа в Европейската комисия. Right. Um, there was a very concrete question. Имаше и много конкретни въпроси. Моля, бъдете кратка, казах председателят. Да, ще бъда кратка. Are obviously different Разбира се, има различни критерии за безвъзместната помощ и за финансовите инструменти. Финансовите инструменти ще бъдат замислени така, че да се привличат повече частни инвестиции в сектора. Това е много важно. Това е точно вързване на реалния живот с дейността на правителството. Е необходимо дейността на правителството да отговаря на потребностите от инвестиции, такива каквито те са в реалния живот. Тоест, ако искаме да има инвестиции извън обичайните сфери, които генерират печалба, трябва да можем да предложим допълнително финансиране от публичния сектор. Затова предлагаме да се осигури гъвкавост при използване на финансовите инструменти на много високо, високо ниво. Що се отнася до безвъзмезното финансиране, то ние ще ги анализираме от гледна точка на реалната полза от предоставена средства на европейско ниво. Необходимо е да има мрежи с отворен достъп. Това е изискване, което е свързано с предоставянето на държавните помощи. Също така в момента комисията обсъжда редица други мерки. Беше зададен конкретен въпрос. Председател, извинете, Имаме само 5 минути и те са за докладчика, за да отговори на всички въпроси. Вие вече говорихте 8 минути. Помолих ви да сте кратка и за това ще се наложи да ви прекъсна и да дам думата на господин Тосеновски. Дякую, пане председател. Аз се буду покусим. Благодаря ви, господин председателю. Ще се опитам да се вместя в времето. Искам да се извиня на преводачите, ако говоря бързо. Процеса изненадващо ще бъде много по-бърз, отколкото ще можем ние да определяме някакви условия. Това са... Не можем да кажем кои са технологиите, които предпочитаме. Ние искаме това да бъдат устарели технологии. Дори оптичните кабели един ден ще бъдат изпреварени от нещо ново. За това трябва да предвидим увеличаване на възможностите за пренос. Ако ние преминем към гигабайтове и един спектър, който е по вертикала, ще се стигне до технологии, които са много скъпи. И така, а, да се действа по вертикала. Добре, ако някой иска да направи нещо в тази област, разбира се, трябва да бъде подкрепен. Това е ясно. Господин Пожа Кастилио постави въпрос и моят отговор разбира се, че да. Сътрудничество в установяването на връзки трябва да е на лице. Трябва да имаме интелигентни мрежи, Правомощите на комисията трябва да са изключително прозрачни. Нивото на информираност трябва да е високо, защото говорим за един нов инструмент. Трябва да се знае по какъв начин ще действа този инструмент. Към госпожа Траутман. Проблемът е... Аз не искам а, да се ограничаваме само в гъсто населените райони. Аз съм осъждал въпроса с а, комисаря, отговарящ за конкурентоспособността. Не трябва да се стига до конфликт. Големите оператори не трябва да използват всички тези средства. Не бива да се засяга конкуренцията. Затова трябва ясно да формулираме какъв е нашия интерес. Съгласен съм с вас. Очевидно е, че трябва да се подкрепят е, и селските райони. Подборът на различните проекти представители на комисията не можа да е, приключи изказването си, но е, избора на различните проекти ще се осъществява с участието на регионалните власти. Това е валидно за всички видове интернет, не само за широколентовия интернет. Вие поставихте въпроси за оптичните влакна. Ако някой иска при участие в търг да използва тази възможност, може да го направи. Ние не искахме да изброяваме различни технологии, които да се използват. Но именно това означава неутралност на технологиите. Що се отнася до отвореният достъп до обхвата. Може би това е по-скоро въпрос на, на превода. Трябва да има достъп за всички, който се осигурява от операторите. Всичко това ще трябва да бъде прецизирано, за да се изясни какво се разбира под отворен достъп. При широко лентовите технологии нещата са по-сложни, отколкото в другите системи. Господин Хокмарк, аз се присъединявам към това да има възможно най-високо скоростен интернет. Като информатик считам, че напредъка ще бъде много по-бърз, отколкото се го представяме. И всичко това ще постави огромни изисквания, свързани с капацитета за пренос на съответните мрежи. Това трябва да се изясни в едните години. Ще се появят и нови технологии и можем да се окажем изпреварени от събитията. На госпожа Ниблер аз не познавам целият Европейски съюз, но познавам моята страна, познавам също Полша, Словакия, имам известни познания за ситуацията в Германия. Различни европейски фондове са били използвани в информационната област, които са допринесли за създаването на наличните мрежи на множество научни институти, които използват това, което е постигнато вече от университетите. В бъдеще ще има и центрове по компетентност, които ще допринесат за постигането на допълнителен напредък в бъдеще. Не зная дали съм отговорил на всички поставени въпроси и дали успях да се вместя в тези 5 минути, които ми дадохте. Господин Тошновски ще ръководи семинар утре след обед от 2 часа. Може да се информирате допълнително. Крайният срок за представяне на изменение е 4 юли в 12 часа на обяд. Можем да преминем към следващата точка – изграждане и експлуатация на европейските системи за спътникова навигация. Господин Маринеско има думата. Благодаря, господин председателю. Моите предложения са свързани с три аспекта. Управление, Галилео, Егнос, приложения и бюджет. Управлението. Смятам, че всички сме съгласни, че има ясно разграничаване на правомощията на всички участващи страни, всички участници по тези проекти комисията и всички останали. И в тази посока са насочени и моите изменения. Става въпрос за агенцията за ГНСС. Тя трябва да следи финансираното и ЕСА, Европейската космическа агенция се занимава с изграждането на сателитите и а, тяхното стартиране. Разбира се, трябва да се прави обмен на информация между агенциите, за да може системата да функционира добре, защото информациите, които се събират, са много важни. Сега, на следващо място. Е, системата трябва да бъде използвана при всички положения. По този начин ще разполагаме с функционираща система. Ако тя не се използва, то тогава не е постигната целта. Е, агенцията за ГНСС е, играе една много важна роля. От нея трябва да проистичат е, предложенията за развитието на промишлеността, предложения свързани с разширяването обхвата на приложенията и насърчаване на работата на научно-изследователските и развойни институти. Системата трябва да е добре функционираща така, че е да в услуга на потребителите. Трябва да имаме предвид и а, програмата Хоризонт 2020 която също играе съществена роля. Смятам, че бюджета трябва да бъде разделен, така че да се постигне по-голям ефект и да има по-добър контрол. По отношение на разходването на средствата, четири глави съм предложил. Космическо пространство, земя, услуги, управление и програми в рамките на ГНСС. Смятам, че парламента по този е, начин може да бъде по-добре информиран за това как се разходват средствата и е, да се очертаят всички рискови категории. Те са включени в, тези четири глави. А, може да има по-задълбочен контрол върху разходването на средствата, за да се види по какъв най-ефективен начин могат да бъдат е, използвани тези средства, така че да не стане така, че в рамките изпълнението на програмата остават неразходвани средства. Целта ни е на 100% да се постигнат целите заложени в тази програма. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на господин Маринеско за представенето на неговия доклад. Имам някои въпроси и някои коментари. Много е важно тези две системи да функционират както трябва. Говорим тук за периода 2014-2020, но не трябва да забравяме, че ам, трябва да вземем предвид и за времето след този период. Има много хора, които се занимават а, с, с развитието и за оперирането на тези системи в бъдеще. Важно е да се определи начина по който и другите европейски агенции ще бъдат включени в оперирането на тези системи важно е да се гарантира дългосрочното опериране на системите. В доклада се подчертава, че средствата в, за периода 2014-2020 ще използват за оперирането на системите Галилеос и ГНСС.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 така че комисията да може да делегира правомощия на други агенции, но тези споразумения трябва да бъдат представени на Европейския парламент, защото в тях се съдържат важни елементи, не само по отношение на разпределенето на средствата, а и по отношение на това, да речеме, какви санкции ще се прилагат при неизпълнение на договорите или пък не се изпълняват договорите, както трябва. Ето защо споразуменията не трябва да бъдат представени само на комисията и на Европейския парламент. Член 7 алинея 3 включва в себе си следното. Европейския парламент трябва да бъде информиран ам, а, за разпределянето на средствата, за това как оперират системите Галилео и ГНСС. В в, в членове 30 и 14 се говори за гарантиране на, на програмите, за координиране на отделните системи, участват лица 14.1. Там се говори а, за а, това, че системите и тяхното опериране са осигурени. Поне така се твърди. Според мен това е една доста обща формулировка в следващите точки и се говори за, за мерките за сигурност, които трябва да предприемат държавите членки, за да се гарантира безпрепятственото функциониране на агенциите. Говори се за различни видове одит в случаите на ГНСС. Да се говори, че оперирането на системите е абсолютно гарантирано и подсигурено е малко преувеличено. Всяка вид информация трябва да бъде предоставена на Европейската на Европейския парламент. Има въпрос свързан с член 23.1. Може ли възлагащите органи да се позовават а, на договори, които включат в себе си допълнителни разходи или трябва да има прак, който да бъде заложен така, че разходите да не а, излизат извън рамките на първоначалните изчисления разбира се, ние не сме подкрепили всички програми от самото им начало с финансови средства. Знаем, че бюджетите в миналото обаче са били превишавани. важно е по отношение на ГНСС да се инвестира в научизователски развойна дейност, в различни приложения, да речеме по отношение на електронните тахошайби. Нещо, което е включено в доклад, който ще бъде прият през юни. Новите тахошайби а, са свързани с системата GNSS. Разбира се, това е една безплатна услуга за потребителите. Един последен елемент, който искам да спомена, е свързан с необходимостта цялото европейско пространство да бъде покрито от Галилей и ГНСС. Знаем, че има някои проблеми с Северна и Източна Европа по-скоро с Юго-Источна Европа. Знаем, че два, двете системи трябва да покрият на 100% Европейския съюз. Това е изискване, а, поставено от Европейския парламент. Господин Кройцман. Благодаря ви. Бих искал да споделя някои коментари. Приветстваме доклада програмите Галилео и Агнос трябва да започнат да работят колкото се може по-бързо. Затова е необходимо да се гарантират всички условия за финансиране, така че частният сектор да бъде сигурен, че може да инвестира във всички приложения и системи, свързани с тези два проекта, така че да се гарантират работни места и растеж в Европа. Новото разделение на задачите се Европейската комисия, Европейската космическа агенция и други агенции ще доведат до намаляване на разходите и по-добра ефективност. Обаче предлагания регламент посочва, че повечето подробности ще бъдат разписани в делегирани актове. Ние искаме регламентът много ясно да разпише отговорностите и в това отношение докладчикът върви в правилната посока, като определя много ясно ролите и отговорностите на трите органа. Ще бъде много положително да се постигнат колкото се може по-бързо споразумения с държавите членки и техните правителства. Затова Фиона предлага последващите делегирани актове да бъдат прияти колкото се може по-бързо. Например, до януари 2015 година, когато и двете програми ще могат пълноценно да функционират. Най-добре е частният сектор да може да разработва приложения. Фиона изразява съмнение, че Европейската комисия и европейските агенции са подходящи за тази роля. Бюджета за Галилео и Екнос до 2020 година трябва да се обсъди при по-широки преговори. И затова не трябва да се определя от регламента. Обаче е много важно да се засили сегашния текст и да се гарантира това, че Европейската комисия, съответните агенции, разработват стратегия за управление на риска и управление на системите в тази сфера. Докладчикът предлага 2,5 милиарда евро да бъде сумата заложена в бюджета и по-различно разпределение на тези средства между различните дейности. Фиона смята, че може би твърде рано да се разписва толкова подробно дейностите и конкретните суми. Обаче също така в момента текста дава прекалено много гъвкавост на комисията. Затова е много ясно трябва да се реши как ще бъдат разпределени средствата между различните дейности. И комисия трябва да съобщава за това и на парламента и съвета. Докладчика включва разпоредби за обществените поръчки, така че новосъздаден фирми и МСП да имат равнопоставен достъп до обществените поръчки. Важно е да се гарантира това, че не се подкопава сигурността и ефективността на системите. И надлежния процес на обществените поръчки е важен за ограничаването на разходите. Важно е също така подробно да се предвиди разпределението на бюджета. Фиона в този смисъл приветства изменението на докладчика, който допълва изискванията на комисията. Председателят Дали може малко по-бавно да говорите, каза председателя? Малко по-бавно, моля. Аз почти приключвам. Преводачите не могат да се справят, казва председателят. Моите извинения към преводачи. Моите извинения към преводачите. Приключвам. Да. Необходимо да се увеличи почетотността и отговорността на правителствата. Извинете ме за това, че сигурно бях много бърз. Много ви благодаря. Приключих. Председателя, благодаря ви. Тазановски. Господин Тошановски, имате думата. Děkuji, pane předsedo. Já bych е, v prvé řadě chtěl velmi skutečně ocenit e, tu velkou práci, kterou e, do toho dal pan zpravodaj, protože e, konečně máme na stole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 докладчикът разпредели, разпредели нужните средства за пускане в експлуатация на системата. Аз давам пълната си подкрепа на неговата работа и считам, че това е важна стъпка, която е много полезна. Действително, трябва ясно да се определят средствата, за да не започнат да а, се появяват същите проблеми, каквито сме дискутирали по-рано. Отново искам да благодаря на докладчика за неговата работа и съм готов да помогна на комисията в изготвянето на една ясна програма с ясно определени средства за финансирането и в бъдеще. Благодаря. Когато четем становището на един или друг колега, е добре преди това това становище да се дава на преводачите, за да им се улесни работата. Сега, по отношение на доклада, за ясното разпределение на задачите. Задачи, които не са свързани нито с комисията, нито с е, ГНСС. По отношение на бюджета, важно е преговорите за бюджета да се а, проведат навременно, така че средствата за Галилео да са достатъчни. Сега, изменение 39 и следващи. Дали те ще са от полза, ако се има предвид гъвкавостта? Трябва да видим комисията доколко може да остане гъвкава. Трябва, разбира сме, да сме гъвкави, но ако преди това се разпредели бюджета, не съм много убеден в това. Егнос не е в състояние да предостави цялостно покритие. Има проблеми, има и критерии свързани с сигурността, къде може да има наземна инфраструктура и къде не. И на следващо място Хоризонт 2020 трябва да има приложения за серверите. Там, където ги има, те не са широко приложими и не са толкова известни. Добре е да се предвиди сертифициране. Да речем, ако има приложения или които се използват от летищата, е добре системата да бъде сертифицирана, така че правилата да са ясни. Благодаря, господин Ланте. Имаше някои въпроси, които трябва да бъдат, да бъдат разяснени. Давам думата на комисия госпожа Кавата. Благодаря, господин председател. Вие казахте, че разполагате с време за Галео. Аз няма да злоупотребявам с тази възможност. Ще се опитам да бъда кратка и ясна. Най-напред, като представител на Европейската комисия, искам да благодаря на господин Маринеско за неговото проекто становище. Считаме, че това е плод на задълбочена работа и ни удовлетворява. Той поставя акцент върху важни аспекти на програмата, като управлението, финансирането и прилагането, услугите, интелектуалната собственост, държавните поръчки. Комисията е повече от доволна от предложените изменения от докладчика, въпреки че има някои аспекти, които трябва да се прецизира, дори да се преразгледат тъй като а, има някои въпроси, свързани с институционалните а, и дори законодателни аспекти. Позволете ми най-напред да се спре на първата цел на програмите Егнос и Галилео. Целта е Егнос да покрие цяла Европа, а Галилео да покрие целия свят. ЕГНОС вече е в действие, но има части на Европейския съюз, които не са обхванати. Целта възоснова на нашето предложение, което се обсъжда днес, е да се постави акцент върху покритието на целия Европейски съюз, изток, запад, север, юг. Извършени са техническите проучвания. 7 милиарда евро са заделени за целта прие, има одобрение от съзаконодателните органи, така че това ще се превърне в реалност. Втория въпрос се отнася до бюджета. Като представител на комисията аз нямам мандат да навлизам в детайли за сумите, тъй като това е въпрос, който се разглежда паралелно в рамките на многогодишната финансова рамка, но въпреки това, като комисия, ние се опитваме да съчетаем ефикасност и прозрачност. Като Европейски парламент, като бюджетен орган, вие искате пълна прозрачност, за да може да се упражнява контрол върху системата комисията е готова да ви предостави всички данни, но трябва да се внимава да не се навреди на ефикасността. Разпределенето в законодателен акт на тези аспекти ще създаде трудности на Европейската комисия, защото се губи гъвкавост без да се допринася в голяма степен за прозрачността. В регламента се предвиждат възможности, които ще ви позволят да знаете какви са сумите, след като бъдат договорени с Европейската космическа агенция и Европейския надзорен орган за ГНСС. Така че ще имате възможност да упражнявате контрол при изпълнението и след това. На трето място за прилагането господин Маринеско съвсем основателно подчерта, че е добре да се създаде една система, но тази система, ако няма клиенти, тогава може да се счита за проваляне за успеха. Комисията също застъпва тази позиция. Ние работим по цялата програма да се създаде необходимата инфраструктура, да се предлагат услуги, да има нужното приложение. Но трябва да се разграничат източниците на финансиране. Искаме да се отговори на бюджетните изисквания за създаване на системата и за предлагане на услуги в рамките на регламента, в рамките на 7 милиарда евро. Ние знаем точно, за какво ще се изразходват те. От друга страна, приложенията трябва да се финансират по друга програма на Европейския съюз, като Хоризонт 2020. Предлагаме на Европейския парламент вместо да примахва тези 7 милиарда евро за прилагането, да увеличи средствата, които са за ГНСС в рамките на Хоризонт 2020. На следващо място е в да се а, осигури достъп на малките и средни предприятия до обществени поръчки. А, и има такова предложение, за да могат те да имат по-широко участие и в намирането на новаторски решения. На следващо място за делегираните актове, госпожа Текао постави въпроса. Действително, комисията се опитва на базата на наличните законодателни възможности да предвижда използването на делегирани а, актове, а, но според традицията ние сме изправени под същата, пред същата дилема. Когато обсъждаме нещата в съвета, държавите членки искат да се премахнат делегираните актове, а когато се обсъжда въпроса в Европейския парламент, се искат допълнителни делегирани актове. Европейският парламент, както и съвета и държавите членки, трябва на равна нога да бъдат информирани за условията на предоставяне на правомощия. Но трябва да се внимава да се използват верните юридически инструменти. Ние ще информираме Европейския парламент. Проблемът за лошо прилагане на делегираните актове би могло да създаде проблеми и да се стигне до съда на Европейския съюз. А това е нещо, което Европейската комисия не би желала. Друг въпрос, поставен също от госпожа Текао, се отнася до 23 член, точка 1 на регламента. какво се опитваме да направим в този глава. Знаете, че когато се използват общностни средства, трябва да се прилагат правилата на финансовия регламент. Не може да се отклоняваме от това. Четири години, като се правят, се предлагат обществени поръчки, има строго интерпретиране в финансовия регламент и затова нямаме гъвкавост, нито може да се стигне до резултатите, които се искат от големите проекти. Европейската космическа агенция и държавите членки, които управляват големи проекти, искат да има един пакет, който да позволява на агенцията, както и на комисията, да ги използва в полза на програмата. Искам да дам един кратък пример с ваше позволение, господин председателю. Когато се обявява търг по дадена програма, се иска от представителите на промишлеността да покажат, да представят фиксирана цена. Но на следващата фаза, когато започва да се проучва системата, дори индустриалците, въпреки добрата им воля, не могат да разберат нещата. Ако комисията настоява за твърда цена, ще получи една цена, която е доста раздута за да може да бъдат отчетени всички евентуални рискови. Това, което се изисква в член 23, да се види на какъв етап се намираме, за всеки отделен случай да се започне с възстановяване на разходите на базата на реалните а, разходи. При да се премине към следваща фаза с твърди цени. Бих могла да приведа и други примери. И в заключение, господин председател, искам да ви благодаря. Целта на Европейската комисия е този регламент да влезе в сила максимално скоро, за да можем преди 2014, както беше поискано от госпожа Роу, всичко да е готово от 1 януари 2014 година, за да не се навреди на тези две програми. Благодаря ви. Господин Баринеско има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря за предложенията, за коментарите, които бяха направени от колегите. Смятам, че предложената система ще може да функционира и след 2020 година. Промишлеността може да гарантира, че системата дори и след 2020 година може да функционира. В пакета от рамки за космическото пространство съществува един първи компонент за замяната на сателитите, които вече ще са остарели. В предложението на комисията в регламента тази идея е включена, че системата може да продължи да функционира и след 2020 година. Що се отнася до услугите в всички държави членки на Европейския съюз, тя се отнася до цялостното покритие, е обхванати са всички държави, които ще вземат участие относно бюджета. Комисията предлага 7,9 милиарда евро. Това означава, че всички разходи са взети предвид. Това означава, имам предупреждението на комисията, че са обхванати и рисковете. Според мен трябва да има и много ясно разпределение на средствата в зависимост от полето на действие, така че да можем да гарантираме по-голяма ефективност така че тези, които са включени в определеното а, поле на действие, а, ясно се придържат към заложените цели и всички тези действия трябва да бъдат контролирани надлежно. Комисията подчерта, че трябва да се гарантира гъвкавост. Има ситуации, в които комисията трябва да има възможност в кратки срокове евентуално да пренасочва средства. В моето предложение тази възможност също е предвидена. Очаквам вашите предложения, които ще обогатят доклада. Ще можем да работим заедно и да се надяваме, че системата ще бъде включена в действие през 2014 година, когато вече е определен годишната финансова рамка. Благодаря, господин Маринеско. Благодаря ви за това, че спазихте графика. Много съм доволен. Искам като цяло да информирам Европейската комисия, че когато става дума за делегираните актове, не става дума само за това парламента да бъде информиран, а че имаме право на вето. Следващото, а извинете, трябва да обявя крайния срок за това досие е четвъртък, 21 юни, 12 часа по обяд. Благодаря ви. И сега следващото досие е до изграждане на цифрови един пазар. Давам думата на господин Патричело. Интернет <clears throat> революционато Интернетът революционизира всекидневния живот на европейските граждани. Услугите, предлагани по интернет, са нещо, без което вече не можем да си представим живота си. Сервиси е и да и проби пакаменти. Ако помислим какъв е обема на търговията, която се извършва по интернет, нещата са силно променени в сравнение само с допреди няколко години. Електронната търговия и услугите, предлагани по интернет, са много важен фактор, който носи много ползи, както в економическо, така и в социално отношение, а също така и допринася за по-голямата заедост, особено сред по-уязвимите групи на населението, що се отнася до селските изолирани райони, то интернетът подпомага по-голямото сближаване на Европа и да се преодолеят съществуващите демографски проблеми. Въпреки растежа в геометрична прогресия на сделките, извършени, извършвани по интернет в Европа, все още имаме една много фрагментирана картина, една мозайка от различни правила, законодателство, норми и това пречи да се развиват услугите и предлагането на соки като цяло в интернет. Необходимо е да се реализира целият потенциал. Това ще ни позволи по-тясно да обединим държавите членки и ще бъде голяма стъпка – към създаването на едино европейско пространство и в тази сфера, а ние работим вече от 50 години по изграждането на едино европейско пространство. Затова е важно да се ускори утвърждаването на цифрова економика, на цифрово общество и да се отстранят пречките пред фирмите, които работят в този сектор на економиката – чрез необходимите законодателни мерки. В съответствие с едно проучване на Евростат, разходите по това да не се създаде един цифров пазар може да бъде от 100 милиарда евро, нещо, което е голяма част от БВП на цяла Европа. Тоест цената е много висока и Европа не може да си позволи това особено във времена на финансова криза. В становището, което съм подготвил, се стремя да бъдат отстранени пречките, които препятстват развитието на цифровата економика. Също така се стремя да осигуря по-безопасен интернет, да гарантира това, че Нашите права и основни интереси са защитени, когато сме също и в интернет. Важно е също така да се засили възможността за единно европейско плащане – онлайн или през мобилни телефони. Това ще повлияе благоприятно върху цените за крайните потребителите и потребителите ще имат възможност до по-широк спектър от услуги и то по-висококачествени услуги. Що се отнася до фирмите, те ще могат да растат, те ще получат по този начин ще получат по този начин достъп до повече пазари благодарение на онлайн услугите. Развитието на електронна търговия също така ще допринесе за създаването на хиляди работни места. За да се постигне всичко това, ние трябва да осигурим това, интернет-услугите да се предлагат в широк мащаб и нормите, които ги регламентират, трябва да насърчават конкурентоспособността. Тоест ние просто трябва да използваме цифровия потенциал, цифрови гений на Европа. Това ще създаде повече доверие и ще позволи да се борим срещу фалшифицирането на стоки и интернет-пиратството. Нашите граждани ще могат по-добре да сравняват сайтове, чрез които се предлагат подобни продукти. Също така ще това ще има въздействие за други услуги. Много е важно да бъдат насърчени държавите членки да положат усилия да инвестират в широколентов и високоскоростен интернет. Това е предварително условие, задължително условие за по-нататъчно развитие на онлайн услугите. Мисля, че това е насоката, в която трябва да вървим и се надявам, че тази комисия със своите предложения – ще помогне на Комисията по вътрешен пазар да предложи един новаторски положителен доклад, който ще ни позволи да използваме пълноценно потенциала на електронна търговия и пазаруването онлайн, нещо, което ще подпомогне укрепването на вътрешния пазар в Европа. Госпожа Тикао Еврис. домнуле președинте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за този документ. Смятам, че съвместно с другите докладчици в Сянка и с а, докладчик, докладчика Чело а, ще успеем да изготвим един разумен окончателен доклад. Относно единия цифров а, пазар – всички онлайн оператори, всички онлайн оператори има а, разплащателни системи, които не оперират а, както трябва. Има злоупотреби в интернет. А, е, от друга страна се използват и е, високотехнологични приложения. Що се отнася до е, развитие, до предлагането на трансгранични електронни услуги. Говори се за един важен пакет. Държавите членки трябва да инвестират в това всички системи да бъдат включени в електронното управление, освен това да се има предвид електронното издаване на фактури. чрез издаването на електронни а, фактури ще се премахне една пречка. А, и това може да стане от 2013 година. Електронния подпис също е важен при изпълнението на директивата. През юни е, е, ще бъде е изготвено законодателство за преразглеждане на тази директива, така че всички съществуващи а, пречки в областта на електронната търговия да бъдат а, отстранени. Това може да стане възможно само а, чрез въвеждането на електронния подпис. Говорим за пакетя Open Data, а, който също е важен за доизграждането на единия цифров пазар. Освен това, приветствам факта, че в, в рамките на механизма за свързване на Европа са предвидени и електронни е, услуги. Това е много важно. Някои от услугите са предвидени за обществеността и а, и, за, и могат да допренеса за доизграждането на единия цифров пазар. Освен това искам да спомена някои елементи, които могат да повишат доверието на потребителите. Например, да се гарантира защитата на личните данни. Освен това, има цял пакет, който включва защитата на личните данни. Освен това е важно държавите членки, а и комисията да бъдат призовани да гарантират, че този процес, свързан с електронната и онлайн търговия, ще бъде освободен от всякаква дискриминация. Освен това, е важно да се посочи, че държавите членки, комисията трябва да, да засилят законодателната рамка, така че потребителите да бъдат защитени, да се изгради една рамка, която включва в себе си сертифициране на интернет страниците, включително търговските институти, обществените органи и така нататък. Да се засили сигурността на тези интернет страници, защото ние трябва да спечелим доверието на потребителите, за да могат те да използват тези интернет страници. Сега относно съобщението на комисията. В него се посочва, че през 2012 година комисията ще публикува проучване, свързвано, свързано с, с а, резултатите от изпълнението на тази директива. Искам да попитам кога ще бъде изготвено това проучване, кога ще бъде публикувано и кога парламента ще бъде уведомен. Комисията възнамерява през 2012 година да извърши преразглеждане на директивата, свързана с авторските права в рамките на информационното общество. Ев... Евродепутатите отдавна настояват за това, защото в отделните държави членки ам, разпоредбите са различни. Ам, ам, вече има и съдебна практика, свързана с този въпрос. И обществените държавните власти имат проблеми с изпълнението само на едно единствено законодателство. Искам да уверя господин Патричело, че ние ще работим съвместно с, него и ще направим предложения. Господин Кройцман, благодаря господин председателю. Аз съм дългогодишен член на Комисията по вътрешен пазар и за мен е много важно ам, интернет услугите да допренесат а, за стимулиране ам, на економическия растеж. Важно е чрез интернет търговията да се засили търговията и да се увеличат оборотите. Европа търгува и с Съединените щати, и с някои азиатски страни. При трансгранични сделки и потребителите и ам, предприятията са доста въздържани. Трябва да се създадат по-добри предпоставки, така че да се спечели доверието на производителите, които предлагат своите продукти и доверието на потребителите, които потребяват тези продукти. Значи, и взаимното доверие трябва да се засили, а, така че ам, да може нормално да функционира един вътрешен пазар. Необходими са допълнителни разпоредби, които да дадат един допълнителен тласък на вътрешния пазар. Имаше предложение, свързано с електронните подписи и с защита на личните данни, предложение, което беше публикувано а, наскоро. Господин Патричело е засегнал най-важните точки в своя доклад. Става въпрос за решаването на практични проблеми, свързани с административните бариери, което се отнася до трансграничните сделки, става въпрос за по-ефективното използване на електронните комуникации, става въпрос за електронни подписи, електронни идентификации и електронните обществени поръчки. Европейските средства трябва да се използват целево за ем, до изграждането на цифровия единен пазар. Тук трябва да се спомене изграждането на широко е, лентовата инфраструктура. Освен това, ем, трябва да се използва целево механизма за свързване на Европа и в е, е, тази връзка и ИКТ. Програмата Космет също трябва да бъде а, изпълнена, така че тя да е в услуга на малките и средни предприятия, те да бъдат подпомогнати, да се създадат и допълнителни предпоставки, така че да а, се разработят нови пазари. Директивата за електронната търговия няма нужда от допълнителна преработка. Обаче има нужда да се разяснат процедурите, трябва да се създаде система за информиране при наличието на фалшиви продукти. Трябва да се зададат мрежи, що се отнася до аудио визуалните приложения. Трябва да се знае как се реагира в отделни ситуации. С тези въпроси трябва да се занимаем на Например, в Германия има случаи на спорове върху една фирма за е, е рециклиране и е, фирма, с която предлага видеоприложение. Е, искам да благодаря на докладчика е, за платформното сътрудничество. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Сега давам думата на госпожа Настото. Eh, много ви благодаря за това, че ми давате думата. Бих искала да благодаря на докладчика за прекрасния от доклад и много се радвам, че включихте високоскоростния интернет. Това е нещо необходимо за Европа, ако искаме да доразвием още повече единия пазар в Европа. Мисля, че ще бъде добре да подчертаем необходимостта от неутралност на мрежата. Конкуренцията далеч не е единствения начин за постигане на напредък. Наскоро имаше едно изследване за достъпа до съдържание в интернет и вече има ограничения Що се отнася до възможностите за достъпа до електронна търговия, така че не винаги можем да разчитаме на конкуренцията. Ще видим как ще бъде допълнено предложението на Европейската комисия в Европейския парламент. Също така важен е въпроса за финансовите операции, извършвани по интернет. Съгласна съм с колегата Тикао, трябва да премахнем пречките пред развитието на дейността в онлайн. Директивата за електронната търговия и изследването посветено на нея посочват, че фрагментирането е голяма пречка пред развитие на електронната търговия, фрагментирането на пазара, също така разликите в законодателството, законодателство за защита на потребителите, законодателството за договорите, всички те пречат за развитието на единия пазар. Смятам, че е добре в тази парламентарна комисия да посочим, как могат да бъдат групирани различните услуги, инфраструктурата е различна от предоставянето на услуги. Инфраструктурата се отнася до кабели, до материални предмети, които трябва да бъдат създавани и доставчиците имат нужда от тази инфраструктура, за да могат да предлагат услуги проблемите на пазарна инфраструктура са различни от това, което се случва на пазара на услуги. Затова трябва много по-ясно да обособим различните тематични области, за да можем да изпратим необходимите правилни послания. Може би ще бъде добре нашата парламентарна комисия да разгледа и това как европейското законодателство е свързано с дейността на други економически субекти извън Европейския съюз, защото интернета не признава граници. Ние ще внесем по-късно тази седмица изменения, свързани с тази сфера. Но като цяло много е добре това, че докладът обхваща различни теми и много се радвам на това, че докладът е толкова добър. Сега давам думата на комисията. Yes, thank you. Да, благодаря ви. I think in, in the... Чух, че в повечето изказвания се подкрепя като цяло това, което е направено. Това е първото съобщение по електронна търговия, съобщението, което беше пред през януари. И когато се приемаше това съобщение, също се казваше и това, че ще има и други допълващи дейности, свързани с прегледа на акта за единия пазар и прегледа на цифровия дневен ред за Европа. Така че повечето от препоръките, които отправяте, ще бъдат отразени в тази дейност, насочена към по-доброто използване на потенциала на цифрови единен пазар. Ясно е, че има много действия, които трябва да бъдат предприяти, за да се разработи инфраструктура за широколентовия интернет в Европа. Вие правилно споменахте различни общоевропейски услуги и дейности, които предстои да се извършат и които ще бъдат отразени в предстоящите предложения. Разбира се, предлагат се много действия, много действия вече се извършват и това, което е важно, е, че има сериозна ангажираност с реализиране на всички тези действия. Сега по конкретните въпроси. Бяха зададени редица конкретни въпроси, например за изследването за изпълнението на директивата или по-скоро транспонирането на директивата. Това ще бъде предложено от нашите колеги и ще бъде извършено през есента 2012 година. Не разполагам с много подробности, тъй като с това ще се занимава друга генерална дирекция, така че не знам точно кога ще се извърши това. Що се отнася до защитата на авторското право, то това е едно от големите досиета и една от сериозните дейности, с които се занимаваме. Също така подготвяме редица предложения, които всички ще бъдат насочени към една основна цел. Първото предложение ще бъде прието до края на месеца. Това ще бъде предложение за управлението на колективните права, т.е. как ще се управляват авторските права в информационното общество и как да се осигури общоевропейски достъп до цифровите медии. Нещо, което в момента представлява проблем. Има също така и други аспекти. В момента се извършва медиация по отчисленията за продажба на продукти, защитени от авторското право. Също преди есента ние се надяваме да бъде финализиран този процес и ние се надяваме до края на годината да внесем предложение и по тази тема. Също така по другите въпроси, които поставихте и приемането на вашите препоръки – аз смятам, че списъкът е доста изчерпателен, списъкът на аспектите, които трябва да бъдат разгледани. Има още един аспект, който вие не споменахте във вашите препоръки, но той също е важен за единия цифров пазар в Европа. И това е цифровата грамотност. С други думи, как да гарантираме това, че гражданите – са обучени достатъчно добре, за да могат оптимално да използват интернет и цифровите технологии. И накрая стои като цяло въпроса как да се възползваме от предимствата на единият цифров пазар – Разбира се, това трябва да бъде една от политическите цели и Европейския съвет през идните седмици ще обсъди този въпрос. Също така има някои насоки за това, какво иска да постигне комисията и те са заложени също така в съобщението от май посветено на растежи и работните места. През следващите месеци комисията ще излезе съобщение за цифровата економика и мрежовите услуги. Исках просто да ви кажа, че вашите препоръки ще бъдат отчетени. Исках да ви кажа в кои документи ще бъдат отчетени. Надявам се, че отговорих на повечето въпроси. Ако не съм успял, ще се постарая да отговоря по-добре. Благодаря ви, господин Патричело. Сега имате думата за заключение. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на колегите за техния принос, за техните изказвания. Имахме възможност да говорим, да обсъждаме много въпроси и до септември документът ще бъде подготвен от мен. Имаме нужда от една резюмирана версия, а не само от много подробни дълъг документ, изпратен от комисия, така че аз ще се постарая да огранича обема на документа особено що се отнася до изискването за обема на документите, подготвени от Европейския парламент. Що се отнася до Европейската стратегия за единния цифров пазарто. Въпросът е как да постигнем един текст, който да се радва на широка подкрепа и който да отговаря на интересите на производителите, на гражданите на Европейския съюз и на изискването на пазара. Така че още веднъж ще обсъдим въпросите, които още трябва да се обсъдят и се надявам, че докладът ще получи политическо одобрение. Благодаря ви. Председателя, благодаря ви аз. Крайният срок за изменение е 4-21 юни 12 часа малко изпреварваме разписанието. И аз много се радвам да приветствам тук госпожа комисар Гегер Куин. Благодаря ви, че бяхте толкова гъвкава и дойдохте малко по-рано. Европейският съвет призова в европейското изследователско пространство да бъде финализирано до края на 2014 година свободното движение на изследователи. Сега госпожа комисар ще ни представи основата на европейското изследователско пространство. С нетърпение очакваме да ви чуем и направо ви давам думата. Благодаря ви, господин председател. Почитаеми депутати, може би си спомняте, че на изслушването в комисията и трет по хоризонт 2020 година през март обявих, че ще предстои рамково предложение по ИП. Благодаря на комисията и треса това, че днес имам възможността да ви информирам на максимално ран етап за съдържание на тази рамка в контекста на структурирания диалог между комисията и парламента, нещо, което е от решаващо значение за успеха на тази дейност. На 4 февруари през 2011 година и през март Европейският съвет потвърди, че Европа има нужда от едино изследователско пространство, за да се привлекат таланти и инвестиции и че ИП трябва да бъде финализирано до 2014 година. Целта на инициативата, която искам да ви очертая днес, преди приемането от комисията, е да създаде ЕИПА чрез насърчаване на отварянето на системите за научно-изследователска дейност в Европа и пълното използване на потенциална Европа в областта на науката и творчеството. С преминаването към глобализирана економика на знанието, изследователската дейност стана един от стратегическите сектори за европейската економика. Предвид това, че съвременната наука изисква сътрудничество и предвид необходимостта да бъдат привлечени най-добрите умове, но е, сега е необходимо да се гарантира функционирането на ЕП. Ние трябва да гарантираме най-добрите условия, за да постигнем най-високи научни постижения във всички сфери. ЕИП е посветена на отварянето на изследователски системи и увеличаването на ефективността и въздействието чрез необходими реформи на национално ниво и чрез засилено партньорство с цел да се гарантира отворено пространство за знание и растеж. И наистина визията за ЕИП като единно изследователско пространство за знание изследователи технологии е от решаващо значение за политиката на създаване на работни места. Нашите изчисления показват, че ЕИП в съответствие с извинете, заедно с програмата и Хоризонт 2020 година може да увеличи растежа с 1% и да създаде 1 милион допълнителни работни места до 2030 година. ЕИП не е посветено на Отстраняван национални системи за изследване. Става дума за отварянето им и взаимовръзката между тях. Сега, в сложните финансови времена, в които живеем, се иска да знае, че средствата, които отиват за научно-изследователска дейност, се използват максимално добре. Също така Европа трябва да подобри условията за научно-изследователска дейност и да отвори системите, така че заедно да намерим необходимите решения за преодоляване на проблемите пред общество, такива като застаряването на населението или безработицата. Политиката в областта на ЕП до сега е довела до някои положителни резултати, но прогресът не е равномерен – както в различните сфери на ИП, така и в различните държави членки. Като цяло, напредъкът е твърде бавен. Като отчитаме неотложната потребност за напредък в нашата економика, трябва да ускорим и създаването на ЕП. Финализирането на ЕП също така ще даде нови възможности на всички държави членки. Това е благоприятна възможност за изоставащи държави членки да ускорят реформата на системите за научно-изследователска дейност. Хоризонт 2020 и структурните фондове ще подкрепят този стремеж. В този контекст комисията излезе със съобщение за ЕП, в което се съдържат предложения за финализиране на ЕП, като очертава следните приоритети. Първо, ефективност на националните научно-изследователски системи. Става дума за увеличаването на инвестициите, но също така и е по-добрата економическа ефективност на тези инвестиции, като се гарантира, че парите се разпределят възоснова на конкурентния принцип и отиват при най-добрите и най-продуктивните екипи следователи. Второ, оптимално ниво на транснационално сътрудничество и конкуренция. Националните изследователски програми трябва да бъдат по съвместими оперативно, така че съвместните действия да могат по-лесно да бъдат осъществявани. Това означава, че правилата за отчетността или допустимите разходи трябва да бъдат максимално сближени. Трето, откритост на трудовите пазари за изследователи, например, повече стипендии за работа в други страни, и необходимо е тези процеси да бъдат честни, прозрачни и основани върху реални качества. Равенството на половете и отчитането на този принцип във всички сфери на научествателската дейност ще позволи да се постигнат по-високи научни резултати. Пето, оптимално разпространение на научните знания. Това включва отворен достъп до научните публикации като основен и общ принцип за изследванията, които се финансират от публичните фондове. Комисията предлага един по-целенасочен подход и партньорство. Държавите членки остават основната движеща сила на промяната, тъй като те имат правомощията да отстранят повечето от пречките пред конкуренцията и сътрудничеството, чрез създаване на оптимални условия за изследователите, независимо от тяхната националност и пол, и чрез подобряване на обмена на знания. Но това не е достатъчно. В определени сфери, свързани с реализирането на ИП, Участниците в научно-изследователската дейност, например университетите и съветите за финансиране на научно-изследователска дейност, имат значителна автономия. В тези сфери те са унези, които най-добре могат да извършат промяната, която искаме да постигнем. Затова искам да гарантира това, че всички заинтересовани страни са ангажирани с принос към осъществяването на стратегията за ЕП. Смятам, че е важно те да бъдат привлечени към партньорствата по ЕИП, така че те да могат да предприемат действия, които се вписват в цялостната рамка на ЕИП. Затова аз планирам да подпиша меморандуми за взаимно разбирателство с тези организации. Те няма да бъдат задължителни за изпълнение, но те ще изразяват готовността на заинтересованите страни да работят с нас с цел по-бързо да бъдат постигнати основните цели на ИП. С удоволствие искам да ви съобщя, че редица организации вече съгласиха с това. Обедена съм, че ИП ще бъде постигнато по-бързо чрез партньорство с тези автономни организации. Комисията ще подкрепя всички дейности за реализиране на ИП, включително и чрез предстоящата програма Хоризонт 2020 година и следващия кръг от структурните фондове. Ключова част от новия подход, основан върху откритостта, ще бъде годишното наблюдение на напредъка страна по страна по всички приоритетни дейности и за всички държави членки. Това ще се прави в тясна връзка с Европейския семестър и Европейският парламент, разбира се, ще бъде изцяло информиран. Аз предлагам да бъде предоставен доклад за напредъка на Европейския парламент и съвета всяка година. Като цяло ЕП е колективна дейност. Това е партньорство, насочено към увеличаване ефективността и въздействието на научно-изследователската ден в Европа чрез откриване и отваряне и взаимосвързване на системите за изследване за изследователска дейност. Обедена съм, че това съобщение е правилният отговор на този етап към призива на държавните глави и ръководителите на правителствата да бъде финализирано ЕИП до 2014 година. Обедена съм, че засиленото партньорство по ЕП може да доведе до конкретни резултати до 2014 година. Също така обаче е ясно, че разработването на надежден механизъм за наблюдение и контрол ще ни позволи да установим дали има нужда от нови действия, може би включително и законодателство, възоснова на разпоредбите на Лисабонския договор. След като разполагаме с достатъчно информация и данни, институциите всички заедно ще могат много по-добре да определят следващите действия и насоката на действия. В заключение искам да благодаря вашата комисия за подкрепата на нашата дейност по ИП. Бих искал специално да благодаря госпожа Карвалю за нейното участие в конференцията, посветена на закриването на процеса на обществени допитвания по ИП. Ние отчетохме всички изказвания и коментари, предоставени от вашата парламентарна комисия. Европа има спешна нужда от растеж. Затова ние не можем да отлагаме финализирането на ЕП. Вие имате решаваща роля да постигнем тази амбициозна цел. С нетърпение очаквам работа в тясно сътрудничество с вас по политическата последваща дейност по рамката на ЕП. Надявам се, че ще съгласите с това, че нашето партньорство трябва да бъде засилено и да работим дух на откритост. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар, за вдъхновяващите, интересни изказвания, които винаги правите. Сега преминаваме към въпроси и отговори. Госпожа Мадурел, Карвалио, господин Йохансен, госпожа Мадурел. Благодаря ви много, господин председател. Искам най-напред да благодаря на комисаря за това, че е отново гост на нашата комисия. Освен въпросите, искам да направя и някои констатации на базата на казаното от комисията. Посланието, което искам да отправя е, че е изключително важно и ценно да имаме днешната, да водим днешната дискусия за европейското изследователско пространство. Защото това се вписва добре в разискванията ни по Хоризонт 2020. Рамковата програма е основният инструмент за научна политика в Европейския съюз. Всъщност това е стълбът, който подкрепя научната политика в Съюза. Но ако искаме да имаме една силна научно-изследователска система, тогава Съюзът трябва да бъде научно-изследователство пространство, което означава, че трябва да изградим това европейско изследователско пространство. Не може да има научно-изследователска програма, която да е в изолация. Трябва да се използва рамковата програма, програмата Хоризонт 2020, за да постигнем тази цел. Но ако искаме да постигнем напредък, това означава, че трябва да отчитаме факта, че Хоризонт 2020, въпреки че е много важна програма, е само една малка част от научните изследвания, които се осъществяват в Европа. Както каза комисаря Геган Куин, не бива да се подценява всичко, което се прави отделно в държавите членки, тъй като всичко това е много важно, както от гледна точка на бюджета, така и от гледна точка на човешкия капитал. Именно поради това, ако искаме да продължим работата по Европейското изследователско, изследователско пространство, трябва да обединим важни аспекти на националните ни системи. Това ще изисква от своя страна някои промени в научно-изследователските политики на държавите членки. Това са промени, които европейските институции, особено Европейският парламент, трябва да оглавят. В рамковата програма в Хоризонт 2020, ако искаме да се постигне нужния ефект, Държавите членки трябва също да допринесат, да положат усилия, да приведат в съответствие своите национални програми с осмата рамкова програма. Сега повече от всякога, като се има предвид социално-економическото положение в Европа, разработването на новата рамкова програма Хоризонт 2020 и до изграждането на научно-изследователското пространство трябва да вървят ръка за ръка Държавите членки трябва да осъществят нужните реформи, за да стане възможен напредъка в тази област. Госпожо комисар, моята група е цяло убедена, че това е линията, която трябва да бъде следвана. Европа трябва да се превърне в едно общо научно-изследователско пространство, където изследователи, резултати от научни изследвания могат да се движат свободно, където има една обща рамка за изследователите, да има сходни структури за кариерно развитие в държавите членки. Освен това да се отчита аспекта за равенството между половете и останалите въпроси, които вие споменахте и на които няма да се спирам от моя страна. Можете да разчитате на подкрепата на моята политическа група. Няма съмнение, госпожо комисар, че това е пътя, който трябва да следваме, ако искаме да се подобри ефективността на нашата система и нашата конкурентоспособност. Госпожа Карвалю има думата. Благодаря, господин председател, благодаря, госпожо комисар, благодаря ви за толкова важното съобщение. Вие заявявате цели, които са от особена важност за Европа, като прехвърляемостта на грантовете, отварянето на националните системи за финансиране. Можем да постигнем най-добри резултати само когато се конкурираме на високо ниво и това трябва да става на европейско ниво. Освен това, считам, че трябва да имаме предвид и важността на прехвърляемостта на пенсиите на изследователите. Това е много важно за тяхната мобилност. Искам да продължа казаното от е, предходния колега госпожа Мадорел. Хоризонт 2020 е, е основа, върху която може да стъпи европейското изследователско пространство. Аз бих предпочел е, ЕИП базирано на общностния метод, а не на междуправителствения метод. И ще кажа защо. Има няколко междуправителствени инструмента, които са доста сложни, много време отива за да се водят преговорите. Според мен ще е по-лесно да се базираме на Хоризонт 2020 в Хоризонт 2020 се е, включва е, идеята за знак за, за високо качество. Трябва да се съчетаят усилията постепенно да се получи едно истинско научно-изследователско пространство. Европейският е, научно-изследователски съвет трябва да се финансиране само от европейски фондове, от структурните фондове, но и от национални фондове. Трябва да има обща оценка, обща координация а, от комисията. Това е по-простия начин, отколкото да се съчетават а, различни схеми за финансиране с различни правила, с различни стратегии. Разбира се, те могат да съществуват едновременно, но мисля, че предложеното от мен е много по-лесно за реализиране. В измененията по Хоризонт 2020 са пред... се съдържат някои подобни идеи. Финансовия регламент ни позволява да направим това. Структурните фондове също а, отчита тези аспекти. И така структурните фондове сега са по-отворени. Това е важно за Европа, тъй като чрез научно-изследователските програми за различни географски райони ще е възможно да има достъп до финансирането, което не беше възможно в миналото. Не може да има конкурентоспособност, ако всеки се фокусира само върху собствения си регион и не се конкурира с други изследователи. Други изменения, които предлагаме аз и Тереза Мадорел, е да има координация от долу нагоре в хоризонт 2020, както и в рамките на държавите членки. Ако трябва, например, да се координира про, а, проект, а, данни, резултати в научно-изследователския съвет, в Мария Кюри, в съвместните технологични ини... инициативи по предизвикателствата за обществото, включени в първия стълб и прочее, и прочее. Тази координация може да бъде и на ниво Европа като цяло на базата на Хоризонт 2000. И така, тази научна координация е изключително важна. Той е важен елемент а, за създаването на европейското изследователско пространство. По-малко бюрократично е, отколкото други теми. И на последно място, ако искаме да имаме европейско научно-изследователско пространство, трябва да има упростяване, защото ако обединим 27 национални бюрокрации, плюс още една 28 на ниво Европейски е, съюз. Това осложнява нещата, когато хората искат да участват в програми. Има разлика в правилата между отделните региони, между различните държави. За това е необходимо известно упростяване на ниво държави членки в съответствие с това, което предлага комисията за Хоризонт 2020. Господин Берингер. Госпожо комисар, Аз съм много ентусиазиран от това, което чух. Аз работя по научно-изследователски теми от години, следя развитието на рамковите програми, участието на Европа в различни научни изследвания, но трябва също да кажа, че през последните 20 години Европа загуби своята водеща позиция в световната наука. Столетия наред Европа беше мястото, където се извършваха научни изследвания. Сега тази дейност се измести от другата страна на Атлантическия океан, дори сега в Тихоокеанския регион, където се осъществяват най-напредничевите изследвания. Данните са кръсноречиви. Ако имам предвид изследвания на европейско ниво, става дома 1,6%, за океани 1,7%, останалия свят, включително Африка, са 2%. Това са доста болезнени цифри. Ние сме 28% от БВП. Разходите ни за научни изследвания е 24%, в Америка е 34%, научните изследвания се финансират на 40%. Така че Европа непрекъснато върви надолу. Научните изследвания в Европа през последните 20 години не са толкова впечатляващи, отколкото преди в сравнение с това, което става в останалия свят. Ситуацията е сходна с тази на еврото. Няма европейска а, економическа политика и както при еврото се нуждаем от европейска политика. Вие, госпожо комисар, казахте, че се нуждаем от европейска научно-изследователска система. Антонио Роберти лансира идеята за рамкови програми и седемте бяха много новаторски но те бяха просто една система за разпределяне на европейски средства за извършване на изследвания в отделни държави членки, защото така са организирани изследванията. Там се намират хората, които извършват изследванията. Има отделни научно-изследователски центрове, има 27 научни фундации. Ето защо научните изследвания в Европа изостават, както се вижда от данните, които цитирах по-рано. Бих искал да кажа, че не можем да продължаваме тази тенденция, която започна преди 20 години, не можем да използваме само рамкови програми. Това, от което се нуждаем, е Европейски научно-изследователски орган, истински европейски научно-изследователски орган, а не на отделна държава членка, защото така ще се преодолее националния егоизъм. Така ще може да се развие истинска европейска наука. Необходимо е да се привлекат най-добрите експерти, както казахте самата вие. Ние сме економика, която се базира на знанието. И това е единственият начин, по който можем да постигнем 1% интелигентен растеж, не просто растеж. И могат да се създадат милион работни места, от които толкова се нуждаем. Единственият пункт, по който може би се а, разминаваме, е, че а, вие предлагате да се използват а, а, трансгранично грантове, грантовете. Това, което трябва да се направи, е да се стигне до положение, при което има европейско измерение. Има още две допълнителни предложения за мобилизиране на държавите членки. Трябва ни нещо като мастерски договор за научните изследвания. Пакта за стабилност трябва да послужи за модел. Трябва да гарантираме, че разходите за научни изследвания ще се ползва от данъчни облегчения. Всичко, което споменахте, беше споменато през февруари на съвета. И това е единствения начин, по който можем да постигнем по-добър напредък, отколкото до сега. Благодаря. Аз ви обещах още от самото начало, че ще държа строго на спазването на регламента. Господин е, Йогенсен. Аз е, ще се опитам да помогна на председателя да се придържа към графика. Много работа беше свършена вече. Благодаря ви за вашето изказване, госпожо комисар. То беше много вълнуващо. Моите коментари са в същия дух, като тези на госпожа Мадорел и госпожа Карвалю. Ние се... имаме допирни точки с хората, които работят по това досие. Ние споделяме вашето виждане. Когато говорим за европейски проекти, трябва да има участие на различни фирми, на различни държави, които да работят по европейски проекти, финансирани от Европейския съюз. Но сега говорим за общо европейски проекти. Трябва да видим по какъв начин тази идея да бъде доразвита. Имаше един въпрос, който беше поставен и по който трябва да се получи повече яснота, да се поканят а, различни заинтересовани страни да направят своите коментари. Ние ще работим заедно. Трябва да има стиковане между европейската и националните системи. Трябва да сме готови за дискусия по тези въпроси. Нуждаем се от национално съфинансиране също. Нуждаем се от хармонизирани правила. Ние сме ентусиазирани по въпроса, но трябва да отчитаме и голямото предизвикателство да имаме такова общо европейско измерение. Ние трябва да конкретизираме максимално нещата. Въпросът ми към комисията в този контекст е, а тук има и представител на председателството, е дали има желание от страна на държавите членки да се премине към общо европейско измерение в научните изследвания, защото това ще промени акцента, ще промени правилата. Освен това, ще се изисква и повече финансиране от националното ниво, от всички държави членки. Благодаря, господин Йохенсен. Господин Ерлер, за две минути. Госпожо комисар, радвам се, че сте тук сред нас. Е, един въпрос искам да задам, но не е такъв, примерно като какъв цвят има мишката, сив като на слона и след това да се говори само за слона. Ам, сега искам да се спра на въпроса за преговорите. А, преговори за споразумение, което не включва земеделието, което не включва политиката по сближаване. А, двама финансови министри на две големи държави в Европейския съюз казаха, че ще се приемат, предприемат съкръщения на средствата за хоризонт 2020. Говори се за 20 милиона. Какво е вашето впечатление за това, че всеки говори за съществени съкръщения, но никой не го говори за а, конкретни цифри. Какво е вашето мнение? Какво е вашето впечатление? Благодаря, а, Жакотей Раскотинс. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че а, сте тук сред нас. Последно време ми се струва, че тази програма е свързана с а, сериозни проблеми. Нещо, което ме притеснява е гъвкавостта на системата. Беше ми казано, че едно предприятие е получило средства в размер на 1 милион и в последния момент, когато нещата вече са били одобрени, това е отпаднало. Финансирането е отпаднало. 15 дни са били останали до изпълнението. Няма да е зле, ако политиката се запознае с тези проблеми, работи съвместно с отделните екипи. Гъвкавостта е много важна. Допълнителна тема, която също е важна, иновации на пазара. Това не означава, че се работи само от екипи от различни предприятия. Това означава, че и системата е гъвкава. сътрудничеството между различни екипи от различни държави е много сложно има нужда от работа само на един екип. Тази тема е важна. Ето защо е важно да бъдат прилагани системно правилата, свързани с обществените поръчки не трябва тези а, правила непременно да са еднакви в, за, във всички области. Благодаря, каза председателя. Всички бяхте много дисциплинирани. Сега давам а, думата на госпожа комисарят, за да отговоря на вашите въпроси. Да се надявам, че аз ще съм също така дисциплинирана. Първо, нека да изразя моите благодарности към госпожа Мадорел, госпожа Карвалю, господин Берлинген, господин Йохансон, господин Елер и господа Готес Кортинес за техните коментари. много е трудно, когато а, сме изправени пред много проблеми, трябва да изготвяме ново, ново предложение и сме изправени пред парламента и го молим за подкрепата. Ейп не е нещо ново, защото от 11 години работим в тази област. Е, има и добри, и не толкова добри примери. Смятам, че това, което е важно в крайна сметка е да разполагаме с най-добрият единен пазар за иновации и развойна дейност, който да функционира отлично. Това е нещото, което искаме. Някой повдигна въпроса дали всички държави членки ще подкрепят предложението. Нещо, което казах и в уводните ми думи. Това е въпрос, който е повдиган на два пъти по време на срещи на върха. 27 представители на държавите членки са е, е, изразили желание да се изгради ЕИПА. Това е въпрос, който е много високо в политическата програма във всички държави членки. Трансгранично сътрудничество, това е много важна тема във връзка с разширяване на, на научно-изследователския съвет и съчетаването му с структурните фондове. Това е много важен, важен елемент. Ако се вгледаме по-доблизо в Европейския съюз, има няколко държави членки, които, които финансират научно-изследователски агенции има програми, които ам, работят много успешно. А, някои държави членки казват, че те искат да финансират някои от програмите от националния бюджет. Има много добра основа, на която можем да стъпим и да продължим напред. А, трябва да си оказваме подкрепа. Някои а, казват, а, че европейските програми могат да се ползват като желон, като пример световен мащаб. Структурните фондове финансират научно-изследователски програми. Важно е за ЕИП а, да се създаде възможност да се разпространят средствата по структурните фондове сред държавите членки, така че няколко държави членки да могат да се обединят и сътрудничат. Госпожа Каварио каза, че на Иберския полуостров има такава възможност. Така че държавите членки да, да могат да използват структурните фондове, за да сформират синергии. Това е нещо, от което имаме нужда. Смятам, че има ентусиазирани поддръжници на това, което искаме да направим, това, което правим от 11 години. Трябва да взема решение, а, когато се срещам с отделните служби и а, се питаме как да отговорим на въпроса, зададен от а, съвета. Сроковете са много кратки. А, ние знаем, че всички сме политици. Ние знаем а, колко дълъг е законодателния път. Но смятам, че Европейския съвет иска големи специални теми, за да, бъдат, да бъде изградено европейското изследователско пространство. Вече казах в водните думи, че когато разполагаме с цялата информация, която ще съберем през следващите години, може а, моят наследник да реши да инициира законодателство и тогава Европейския парламент ще бъде а, изцяло ангажиран. Да, виждаме какво е направено до сега, какво трябва да се направи. Държавите членки трябва да ни окажат подкрепа. Политическите групи също трябва да ни подкрепят и те много активно го правят, за което им благодаря. Господин Бърлингер, вие Казахте, че дадохте пример с Европейския съюз, с Съединените щати и сега споменахте източните страни. Много хора говорят за рискове, бих ги нарекла предизвикателства. Хоризонт 2020, опростяването, мерките, които са предвидени, разделянето на, на трите стълба и всички различни методи, които сме предвидели в съответната рамкова програма. И ЕИП е а, следващата логична стъпка. Хоризонт 2020 позволява нещата да се случват, да се създават, да се създаде една напълно функционираща ЕИП. Ам... Това е тема, която е, е, темите за иновациите са включени и в Хоризонт 2020 и в ЕИП. Не искам да заопотъбявам с търпението на всички няма да, да съм много, многословна. Сега господин Елер спомена бюджета. Когато говорихте за а, биология и за това, че мишката е сива и слонът е сив. А, да, трябва да, да признаем, а, че имаме слон. Е, и слонът е бюджета. Един много голям слон. Борбата е доста успорвана. Искам да кажа, че дори в страни, а, които се справят доста успешно и кои искат, които искат да финансират научно-изследователските развойна а, дейност, дори и те искат многогодишна финансова рамка да бъде а, намалена. 18 милиона които бяха предложени, ще трябва да бъдат приети от съвета. Да се надяваме, поне битката ще е ожесточена. Говорим тук за научно-изследователския развой на ДНС, Говорим за учените, които те не, не са лобисти, те не, не упражняват натиск. А, но а, този, който може да направи нещо е Европейският парламент. Парламентът може системно да поставя въпроса и в пленарна зала и навсякъде. А, така че Европейския парламент трябва да изиграе своята важна роля, трябва да работим съвместно, така че да постигнем заветната цел в крайна сметка. Знам, че задачата е трудна, но трябва да се справим. Благодаря, госпожо комисар. Вие винаги излъчвате а, доста а, амбициозни послания. И аз съм сигурен, че вие сте един откровен партньор на Европейския парламент и на тази комисия по тази така важна тема. Благодаря ви, че бяхте тук сред нас и ви пожелавам успех. So, the last item. И така последна точка от дневния ред е съобщение на датското председателство. Приветствам господин Остергард, датски министр, отговарящ за научните изследвания, който показа, че е истински приятел на Европейския парламент. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател, за добрите думи. За мен е удоволствие отново да се видя с Европейския парламент, за да съобщя за резултатите от датското председателство в сферата на научните изследвания и иновациите. По време на своето председателство, датското председателство се занимаваше с редица законодателни инициативи Хоризонт 2020 регламента на стратегическите цели за ИТ и Евратом. Проведохме редица конференции и срещи, предимно за да обсъдим въпроси, свързани с Хоризонт 2020. Позволете ми първо да се спра на Хоризонт 2020 година. Първо, много се радвам на сътрудничеството с комисията и по време на цялото ни председателство комисията винаги е била открита и конструктивна. Особено се радвам, че комисията приветстваше идеята за неофициален семинар обяд, посветен на Хоризонт 2020. Също така приветствам госпожа председател Сартори за това, че тя направи възможно тази, това събитие, независимо от напрегнатия график на работа на комисията. Хоризонт 2020 година е насочен към по-голям успех на Европа, преодоляване на предизвикателствата пред обществото и насърчаване на иновациите. Трябва да насърчим високи нощни постижения, но трябва също така да гарантираме това, че прекрасните идеи на нашите учени се превръщат в успешни продукти и услуги на пазара. Междудисциплинарния пазар, подход, извинете, е правилният подход към преодоляването на предизвикателствата. Както ви казах през януари, когато започна председателството, нашата цел е да постигнем единен подход към Хоризонт 2020 година. Нещо, което беше потвърдено на съвета по конкурентоспособност през май. Съветът проведе задълбочени преговори и обсъждания и успя да постигне съгласие през май. Обеден съм, че избраният подход е един балансиран компромис. Що се отнася до първия стълб високи научни постижения, подчертава се необходимостта на признаването на критерия високи научни достижения, осигуряването на мобилността на научните работници и необходимата инфраструктура за изследвания. Втория стълб – лидерство в областта на промишлеността – се говореше, че е необходимо да се обърне тенденцията за намаляващо участие на частния сектор – и необходимостта за фонд, който да финансира рискови проекти, който да позволи новите продукти и услуги да бъдат поставени на промишлена основа. Съветът посочи, че трябва да бъдем по-амбициозни и целите бяха повишени достигнаха 20% в компромисното предложение. Третия стълб – предизвикателства пред обществото, определя кои са предизвикателствата. Още на много ранен етап много държави бяха много критични към шестото предизвикателство, приобщаващи общества. Казваше се, че формировката е твърде широка и по този начин се разводняват и се смесват целите. Важният хоризонтален въпрос беше въпрос за разширяването на участието и осигуряване на взаимно допълване с други програми за финансиране, най-вече кохизионните фондове. В резултат от преговорите съветът въведе две структурни изменения към първоначалното предложение на комисията. Първо, предложението по-ясно формулира важните хоризонтални въпроси чрез хоризонтална ос в предложението и второ, предизвикателство пред обществото 6 беше разделен на две части Европа и променящия се свят и номер 7 сигурни общества при защита на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани. Освен това, компромисното предложение включва нова разпоредба за кариерното развитие, професионалното развитие на учените в рамките на Хоризонт 2020. Що се отнася до предложението на комисията за правилата за участие и разпространение на информацията, съветът се съгласи, че бе постигнат значителен напредък, що се отнася до простяването. Новите структури в Хоризонт 2020 година осигуряват нови правила и предлагат единно ниво на финансиране. Работна група на съвета е готова да обсъжда измененията. Кипърското председателство ще продължи обсъждането на измененията в правилата за участие, както и конкретните програми. Сега по другите досията бих искал да спомена стратегическия дневен ред за иновации, свързан с Европейски институт за технологии. Получихме сериозна подкрепа за ЕИТА. Общото мнение, е, че този институт има голям потенциал за обединяването на трите съставни части на триъгълника на знанието. Новите общности за знания и иновации са свързани с програмата Хоризон 2020 и оттам с многогодишната финансова рамка. За това Необходимо е допълнително да се проучи въпроса за ОЗИ. С нетърпение очаквам продължаването на преговорите, които ще формулират новия стратегически план. Сега искам да се спра на другите дейности. В началото на февруари Министерска конференция в Копенхаген обсъди Хоризонт 2020 с основните участващи страни. Диалогът беше много плодотворен, в него участваха представителите на деловите научни среди. Съветът също така даде възможност държавите членки да обсъдят разширяването на участието с комисар Хан. Това също беше много добре. Добре беше, че ИТРА участваше в тези изяви, както и в семинара на заинтересовани страни през март. Също така организирахме конференция стойността на най-високите научни постижения и това доведе до формулиране на декларация за високите научни постижения, която беше подкрепена от научните работници на национално европейско ниво. За да подчертаем важното обсъждане на ролята на науката в обществото, организирахме конференция за това как да създадем по-добро взаимно разбирателство между науката и обществото. Нарекохме конференцията «Наука и диалог» и тя обединяваше политици, учени и представители на гражданското общество. Едно от важните послания на тази конференция беше идеята за отговорна научно-изследователска дейност. Нещо, което е изключително важно при разработването на Хоризонт 2020 година. Наука и общество беше една от темите на обсъждането на семинара обяд тук в парламента. Също така имахме много добър обмен на мнения. И накрая ЕИТ организира в Копенхаген следващата седмица конференция по най-добрите практики и определянето на постиженията. В заключение искам да кажа, дами и господа, че за мен беше удоволствие да работя в тясно сътрудничество с тази парламентарна комисия. Искам да благодаря на всички депутати в Европейския парламент, които не само участваха в нашите конференции, но също така бяха много активни и при всички други изяви. Що се отнася до Хоризонт 2020 година, то тази програма представлява една промяна на парадигмата, която позволява да се обедини рисковия капитал и науката. Потенциално това ще бъде най- всеобхватната програма за изследвания в света. Ако работим заедно конструктивно, можем да постигнем своевременно съгласие и да осигурим плавен преход от седма рамкова програма към програма Хоризонт 2020. Дами и господа, още веднъж ви благодаря и ви благодаря за вашето внимание. Thank you, Minister. I have three on my list. Имам три желаящи да се изкажат. Господин Елер, госпожа Марвал господин Йохансън, сега госпожа Томсън, госпожа Карвалю. Добре. Мисля си, че можем да включим всички желащи в рамките на 5 минути. Първо, господин Елер има думата. Заповядайте. Първо, мисля, че Нашата комисия дава висока оценка на вашата дейност лично и на цялото датско председателство при предвижване напред на цялото досие. Нещата не изглеждаха толкова обещаващи в самото начало, но вие наистина ускорихте процеса. В този приятелски дух бих искал да говоря за това, че въпреки, че ние изцяло подкрепяме идеята да бъдат разпределени предизвикателствата пред обществото, така че да се отделят обществените науки от проблемите на сигурността, все още не е постигнат компромис между Европейската комисия и съвета, тъй като все още няма основа за преговори между вас и комисията. Като цяло имаме предложение на комисията, в което няма това разделяне и има предложение на госпожа Карвали, в което се предлага такова разделяне. Не може да има компромис. Нека да сме наясно с това. Второ, искам да ви задам въпрос, който е принципен – пряко или непряко, вие говорихте за предложението на комисията по Хоризонт 2020 година. Държавите членки решиха да се увеличи нивото на разходите за научно-изследователска дейност и научно-развойна дейност в контекста на глобалната конкуренция и решението беше да се увеличи този дял от 1 до 3%. През последните 10 години се увеличи нивото от 1,8% до 2%, но ние не можем да достигнем 3% въз основа на решение на съвета. Каква е позицията на датското председателство във връзка с това, че дори с тези суми никога няма да можем да постигнем 3%, за които съветът беше взел решение? Госпожа Ряма Дорел, моля. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да поздравя господин министр и датското председателство за изключително важната дейност. Можем да направим заключение, че работата на съвета по програма Хоризонт 2020 по време на вашето председателство беше много интензивно и беше постигнато първото съгласие със съвета, което доведе до много положителни резултати. Парламентът високо оценя вашата дейност и ние се надяваме да приключим на първо четен до края на годината. Също така очакваме преговорите с съвета. Въпреки, че вашето председателство приключва, вие ще продължите да работите като член на съвета. Искам да ви призова да оказвате подкрепа, така че да се гарантира това, че новата рамкова програма Хоризонт 2020 година да бъде финансирана надлежно. Както за това говореше господин Елер. Искаме да постигнем целите на стратегия 2020 година и за целта трябва да гарантираме това, че Европа е силна сферата на научно-следователската дейност, а за целта трябва да се осигури надлежен бюджет за хоризонт 2020 година. Необходимо е сумата да е повече от предложеното от съвета и се надяваме на вашата подкрепа тук. Вие присъствахте на нашата среща с госпожа Гейгер Квин. Бих искал да ви попитам за нещо свързано с това, което беше казано от госпожа комисар. Тя посочи как можем да създадем едно реално действащо европейско изследователско пространство, за да имаме наистина добри условия за научно-изследователската дейност. За целта ни трябва хоризонт 2020 година, но също така ни трябва реално действащо европейско економическо пространство. Държавите членки, разбира се, тук имат много важна роля. И те са онези, които трябва да предприемат необходимите реформи в своите национални програми и реформи и, извинете, институции, така че да гарантираме една наистина европейска система, европейско изследователско пространство. Ние говорихме за професионално развитие, говорихме за обща политика, за подобрен диалог с обществото, много съвместни инициативи, като съвместно публикуване на обяви за вакантни длъжности. Искам да ви поздравя за добре свършената работа в много от тези сфери. Искам също така да ви помоля за подкрепа и за подкрепа на татското правителство за постигане на предъка по тази тема и бих искал да ви помоля да споделите вашите мисли. Беше голямо удоволствие да работим с вас. Надявам се, че като цяло. Благодаря ви много. Господин Йохансен. Tack så mycket, herr ordförande, och eh, tack också till det danska ordförandeskapet. Jag hade ju förmånen... Искам да благодаря на датското председателство. Аз участвах в делегацията, която посети Дания преди да поемете председателството и се запознахме с вашите приоритети. Вие отговорихте на очакванията. Искам да направя няколко коментара. Първо по хоризонта 2020. Искам да разбера какво е вашето мнение. Има изявление на много държави членки. Вие акцентирахте върху научните изследвания, но Хоризонт 2020 не е само научно-изследователска програма. Включени са иновациите, включени са и реализацията на пазара, пазарните аспекти. Иновациите са особено важни и искам да разбера какво е вашето мнение по въпроса. бих могъл да предложа една альтернатива по аспектите, свързани с научните, с иновациите и с реализирането на постиженията на практика. Относно обществените науки, хуманитарните науки. Оставаме с впечатлението, че не са достатъчно приоритизирани. Бих искала да чуя какви са вашите мнения по тези въпроси, какви са вашите аргументи. Що се отнася до общностите за знания и иновации, така наречените ОЗИ. Бихме искали да има разширяване на фронта от самото начало. Какво е вашето мнение? Тези дейности трябва да бъдат стартирани сега. особено когато а, говорим за конкуренция между шесте а, стълба на програмата. Вие ще продължите а, да участвате в заседание на съвета и след приключване на председателството ви. За Швеция като държава членка е важно е да продължи е, дебата и бихме искали да имаме водеща е, позиция в бъдеще, що се отнася до научните изследвания и новаторството. Ние не само защитаваме предложението на комисията, искаме да го доразвием. Още 7 минути имаме превод, за това ви моля да бъдете по-збити в изказванията си. Аз ще опитам да се съобразя с изискването да бъда кратка. Мисля, че сътрудничеството ви с нашата комисия беше отлично, беше удоволствие да се работи с вас. Ние искаме Европа да е конкурентна, но за това трябва да отдадем по-голям приоритет на научните изследвания. Трябва да убедим и да накоплаците да плащат повече за научни изследвания. Ние имахме невероятно добър а, диалог по време на е, вашето председателство. Има диалог между науката, между политиците и всичко това ще придобива по-голяма значимост в а, бъдеще. Учените няма да бъдат изолирани в а, техните лаборатории сега съветът реши 20% от средствата да отиде за сътрудничество с малките и средни предприятия и аз искам да ви поздравя за тези постижения, както и за конференциите, които организирахте в Дания и в Брюксел. Относно статута на обществените науки и хуманитарните науки, не знам точно какво стана по предложението за разделянето в съвета. Госпожа Карвалю, аз също ще бъда кратка. Искам да използвам възможността да поздравя датското председателство за много добрата работа по Хоризонт 2020, да благодаря за доброто сътрудничество. Аз присъствах на много от организираните от вас прояви. За мен това беше много добър опит. Имахме много добри дискусии за енергиите, с структурните фондове, участието на промишлеността, упростяването и прочи. Искам да ви благодаря отново и поздравления. Какво сте направили, господин министр? Всички са толкова мили с вас. Точно обратното, може би на това, на което сте подложен в Дания. Ако отговорите на датски ще ви дам 3 минути и половина, но ако продължите на английски, ще имате повече време. Тогава ще мина на английски. Благодаря ви много за направените коментари, както и, и за любезните думи. Беше удоволствие да се работя с вашата комисия, както и с комисаря. Считам, че ние имаме обща мисия, въпреки че в някои случаи трябваше да се постигат компромиси между институциите, но имаме усещането, че се движихме във вярната посока. Комисията се надявам, че ще продължи да играе конструктивна роля и при следващите председателства. Господин Елен, сте прав, когато говорим за компромиси, става дума за компромиси и между държавите е, членки. Доста трудно се постигат такива компромиси, но въпреки това такива бяха постигнати. Ние искаме да има а, и постигане на окончателен компромис между институ... институциите. Някои от вас се спряха на въпросите за бюджета от различни гледни точки. Ние все още а, сме на председателския пост, опитваме се да отговорим на различните искания и интереси. В Дания имаме повече от 3% от БВП за научни изследвания, но въпреки това ние подкрепяме изискванията, разискванията по бюджета растежа, работните места ще последват. Основна цел на датското председателство беше Европа да работи, да инвестираме в нашето бъдеще, да подобрим конкурентоспособността ни, да се премине към създаване на нови работни места, което естествено включва и сферата на научните изследвания и новаторството. Като цяло, сме убедени в необходимостта от европейско научно-изследователско пространство. Комисията извърши проучване в държавите членки мисля, че всички те подкрепят да се работи в тази посока, въпреки че имат различни идеи. Но друг е въпросът какво да се прави на национално ниво. И тук може да се направи много, като а, търговете са отворени за участие на изследователи от други страни. И не само по сегашните програми, но изобщо. Всичко това ще допринесе за създаването на истинско европейско научно-изследователско пространство. Също необходимо е повече сътрудничество, използването на обща инфраструктура, защото само когато има споделяне на тези научно-изследователски инфраструктури ще може да се развие европейското научно-изследователско пространство. Относно разширяването на участието, дискусията беше фокусирана върху връзките с кохезионната политика. Ние поставихме въпрос още на първото заседание на съвета. В Кохезионния фонд да има също поставени цели за финансиране научни изследвания и новаторство, защото говорим за постигане на отлични научни резултати, за разширяване на участието, за създаване на условия за повече участие на малките и средни предприятия това, което направихме по време на дискусиите, вече включихме нов член 15а, свързан с мобилността на изследователите. За шестото предизвикателство, евентуалното разделяне Има безпокойство, изразено от държавите членки, както от заинтересованите страни от различни дисциплини на науката, че хуманитарните науки, обществените науки могат да бъдат изоставени. Но това, което се предлага, не отхвърля идеята да имаме подход базиран на различните предизвикателства. но имаше предложение да стане разделяне на шестото предизвикателство между сигурността и а, обществените и хуманитарни науки. Междудисциплинарният подход е много важен, ако искаме да разрешим глобалните предизвикателства. И това е хоризонтален въпрос. За това е включен в хоризонталната котия, където са и равенството между половете и други въпроси. Нощно Европейския а, институт, а, както и а, ОЗИ, ще зависят от, от бюджета. Сега се води дискусии към, за бюджета, така че ще се връщаме към тази тема. За диалога между а, науката, политиката. Радвам се, че успяхме да включим тези въпроси по време на нашето председателство. Глобалните предизвикателства са включени сега в трите стълба на научно-изследователската програма и те не могат да бъдат разрешени без науката да води диалог с гражданите, с заинтересованите страни, с политиците, независимо колко добри са изследователите в своите лаборатории, в своите сфери, те няма да имат успех, ако няма разбирателство с, с гражданите, с а, държавата. това е необходимо да има такъв диалог. Благодаря ви отново. А, извинете, госпожо Карвайо. Високо оценим усилията, които вие положихте и участието ви в разискванията. Вие свършихте много добра а, работа. Ние използвахме това, което а, беше свършено от вас. Вие участвахте в много от проявите, организирани от датското председателство и това ни радва. Надявам се, че ще можем да продължим тясното сътрудничество между съвета и Европейския парламент, особено с комисията ИТРЕ, и че ще имаме една много силна нова програма Хоризонт 2020, след като приключи седмата рамкова програма. Председателят, благодаря ви, господин министр. Мисля, че изразявам мнението на цялата комисия, казвайки, че беше истинско удоволствие да се работи с вас през последните 6 месеца. Благодаря ви много. So that... И Гай Орен ще напусне секретарията след 8 години работа. Сигурен съм, че много от вас познават добре Гай. Имахме много тясно сътрудничество, особено в сферата на научните изследвания през последните 8 години. И искаме да му благодарим за свършената работа. Най-добре пожелания от нашата комисия. And then there's only one final... И още едно последно съобщение. Следващото заседание ще бъде на 11 юли. Стартира в 9 часа сутринта. Благодаря ви за участието днес и ви пожелавам приятна вечер.